Добър ден на всички. Ще започнем срещата. Ще започна с а, съобщенията от среща на координаторите. Първата точка, която обсъдиха координаторите, беше оттеглянето на Европейския омбудсман – господин Демандоса, знаете, миналата седмица заяви, че се оттегля от 1 октомври. И сега трябва да започне процедура по избора на нов омбудсман, която да приключи до края на септември тази година, така че неговият приемник да може да застъпи мандата си на 1 октомври. За това ще трябва да свършим доста работа, да проведем доста извънредни заседания. Втората точка беше програмата на мисиите, които предстоят. Говорихме за това, което сме обсъждали през следните а, месеци. А, на 21-22 март пътуване в Мадрид. Вече има програма. 28-31 март мисия в Гърция. Програмата трябва да се довърши. Колегите дадоха своите предложения, предстои да ги внесат писменно. Освен това остава да изготвим програмата за мисията в Полша. Това ще стане в момента, в който уточним състава на делегацията. На 24 септември предстои публично изслушване, което ще организираме заедно с комисията АВКО на тема влиянието на економическата и финансовата криза върху европейските граждани. Имаме множество петиции, свързани с тези въпроси. Имаме проекто програма, договорена с колегите от АВКО, но очакваме, разбира се, и предложения от страна на членовете на нашата комисия. На последното заседание е, повдигнахме един въпрос във връзка с който има редица петиции, които ще намерите в приложението. Първоначално обявени за недопустими, понеже са поступили възражения от някои колеги. Секретариатът обаче се е занимал повторно с същите петиции. Те са свързани с евентуално сексуално малтретиране на новородени в испански болници. Сега петициите вече са обявени за допустими, като добавяме, че въпросите, които са предмет на петицията, са и обект на съдебно преследване, така че отлагаме разглеждането до приключването на работата на магистратите декретите Бениш. Е, необходима ни е допълнителна информация за това задържаме нещата. Междувременно от словашките органи получихме информация и координаторите решиха да насрочат дискусия по този въпрос. Е, но това ще бъде е, заседание при закрити врати само в присъствието на членове на комисията и засегнатите страни. беше взето решение за провеждане на мисия в Дания във връзка с правата на малнолетните и непълнолетни лица. В тази страна програмата ще бъде уточнена през следващия месец. Решено беше на следващото заседание на комисията да обсъдим петициите, свързани с задължителната застраховка за автомобили в Италия. От месеци работим по проблема. Вече разполагаме с подрабен доклад на компетентния орган за защита на конкуренцията в Италия. Комисията също е, изложи своите въпроси и от компетентния италиански орган по, конкурент, за защита на конкуренцията се получи отговор, така че продължаваме работата по тази петиция. Председателят на комисията моли за вашите коментари или възражения по този въпрос. Крайният срок за тях е Крайният срок е четвъртък. На заседанието от миналия, на, пред, на председателския съвет от миналия месец също са повдигнати важни въпроси за нашата комисия. Ако до тук нямате е, възражения, ще щетем за одобрени заключенията на координаторите и позволете ми да премина към следващата точка от дневния ред. Благодаря, госпожо председател. Искам само да кажа, че съм много доволен от решенията на координаторите във връзка с петициите от испански граждани на по отношение на така наречените отвличания на испански деца от болниците между 450 40 година на миналия век. Освен това, бих призовал отделните петиции по този въпрос да се разгледат по същество. Проблемът си е проблем, няма място за казуистика. В случаите, когато се отказва да се въздаде справедливост или да се предостави информация, трябва да има възможност за по-нататъчно провеждане на разследване от страна на Комисията по петициите, без да отлагаме въпроса до безкрай. А в случаите, по които има производства, естествено, че ще трябва да изчакаме съответните решения на съдилищата. Но ако е отказана информация или ако е отказан достъп до справедливост, призовавам Комисията по петициите да разгледа тези случаи, като ги разглежда случай по случай. Председателката, благодаря, точно така смятаме и да постъпим. Преминаваме към директива 2011-92 за ОВОС. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τις δύο πρώτες Благодаря, госпожо председател, колеги. От гледна точка на двете дискусии, които вече имахме по темата. Надявам се, че всички са видяли измененията. Възползвал съм се до голяма степен от направените бележки, в някои случаи по собствена инициатива. Целта ми винаги е била да защитя общественото здраве и околната среда. Ще бъда пределно кратък. Така или иначе това не е първият в който говоря. Искам набързо да разгледам някои от измененията. Ще ги разгледам по групи, не едно по едно. Има 7 изменения. които са свързани с конвенцията от Орхус. Става въпрос за информиране на обществеността и консултации с обществеността. Това е една група от изменения. Втората група от изменения са две на брой. Става въпрос за трансграничното замърсяване. Много колеги повдигнаха този въпрос и решиха че е добре да направя специален, спе, специален а, компромисен текст във връзка с конвенцията ЕСПО. Там, където имаме отрицателно въздействие върху околната среда в трансгранични региони. Освен това, мнозинството от колеги в нашите предишни дискусии изразиха своя скептицизъм по отношение на това дали е възможно да имаме делегация за спешни проекти. Както може да видите в изменението, което тук съм разписал, съм запазил тази делегация за неотложни случаи, но а, пък съм въвел определени ограничения, така че да не се стига до злоупотреби с а, тази делегация. Тоест, Ние сме помолили комисията да ни каже кои са тези специални случаи, в които има смисъл да се изпрати делегацията и в кои случаи пък може да се делегира увоз. И сега, когато си говорим за делегирането, има определени проекти, които водят до замърсяване, и в случай, че има конкретен законодателен акт, това е резултат от наши предишни дискусии, но все пак подчертавам идеята си, че това трябва да бъде третирано по стандартен начин. Сега след това има пет изменения с цел да се въведат шест нови определения на рехабилитация, възстановяване, биоразнообразие, и така нататък. Точка 7. Това са група изменения, чиято цел е да предоставят разяснения по въпроса кой отговаря за какво и кой всъщност трябва да извърши увоз, как ще се гарантира неутралността, обективността освен това има допълнителна информация за мониторинг. Също така има част, в която са добавени коментари и наблюдения. Тук става въпрос за наблюдение по време на строителния процес. И накрая има анекси приложения. Става въпрос а, за шелф, шелфен газ. Шистов газ а, и също така за втечняване на а, други суровини. Благодаря. Поздравявам колегата Цанони, който присъства в комисията и на нашето заседание, който е докладчик в комисията по околната среда. Сега думата има Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин, благодаря на господин Кунди за предложените от вас изменения. Тъй като не можем да разгледаме всяко едно от предложените изменения. Аз би ги групирал в три категории, такива каквито ние приветстваме. В тази категория биха попаднали тези по отношение на мониторинга и а, корективните мерки, подобренията в а, приложенията, интеграцията на ЕПСО и конвенцията ОТИС. доколкото ние, разбира се, можем да ги а, да ги включим в този документ, тъй като те са част от законодателство на Европейския съюз и не би трябвало да се повтарят също така за проектите с трансгранично влияние върху околната среда. Освен това сме съгласни с а, случаите, неотложните случаи от гражданско естество, които са обвързани и с а, докладване, с отчитане. Тях също приветстваме. Сега има една втора група, с която по принцип сме съгласни, но там бихме искали да видим малко повече допълнително разяснения. Това най-вече се отнася до точките от преамбюла, защото не бихме искали да повтаряме такива точки от преамбюла, които вече съществуват в директивата, която се изменя от нашето предложение. Би било просто при покриване на работа. Само нещата, които се изменят, би трябвало да имат разясняващи точки в преамбила. Сега, що се отнася до предложенията за определения, нашето притеснение е, че За някои неща даваме определения, за други не. Така че ние вярваме, че където е необходимо да се предостави определение, би било по-добре това определение да се предостави в самия член. И сега стигаме до третата група. По принцип това са предложените изменения, на които гледаме отрицателно и това са измененията свързани с санкциите и наказанията, особено тогава, когато става въпрос за дейност на акредитирани експерти. Да, съгласни сме, че тези експерти трябва да бъдат независими и поради тази причина можем да приемеме изменението, което е свързано с независимостта и обективността на този акредитиран експерт, но тяхната дейност да се обвързва с наказателни мерки вече би излезло извън обхвата, правния обхват на тази директива, тъй като в Лисабонския договор имаме специални, специални разпоредби в тази връзка и освен това имаме една директива за престъпления спрямо околната среда. Всички ние я познаваме и тя в някои случаи се прилага. Има още една група изменения. И това са такива изменения за членове, които по принцип ние не сме искали да изменяме, които не сме редактирали. До този момент те не са били обсъждани в работната група в съвета. Пример за това е достъпа до правосъдие, 11 член – и шистовия газ. Разбира се, ако се окаже по време на бъдещите дискусии, че двете институции трябва да разгледат тези неща, ще видим по какъв начин би могла това да се случи, но към този момент нямаме позиция по този въпрос. Що се отнася до разпоредбата за проекти, които могат да бъдат разрешени следствие на национален законодателен процес и при които се налага да има момент на оценка, става въпрос за изменение 17, мога да ви кажа, че ние не сме готови да приемем това изменение. Това, което искаме да кажем е, че тази възможност вече е предвидена в конвенцията Орхус и като така, и като такава тази разпоредба е част от законодателството на Европейския съюз. Освен това, практиката показва, че само в изключителни случаи се прилага тази разпоредба. До момента не сме имали проблеми с изпълнението на директивата. Това е всичко, което исках да кажа към този етап. Благодаря ви много за вниманието. Много ви благодаря. Е, благодаря, госпожо председател. Аз искам да благодаря на докладчика за работата му по е, становището във връзка с отражението на някои проекти върху околната среда. Аз съм докладчик в Сянка и в, окол... в Комисията по околна среда започнахме да работим с господин Занони. Искам да е, поставя някои въпроси. Нямаше да ревизираме е, дискусията, на, да дискутираме диск, ревизията на тази директива, ако всичко беше наред е, в държавите членки. Също време, но трябва да се прави връзка винаги между вашата работа и работата, която се прави в Комисията по околна среда. Днес има вече пълен консенсус за това, че ревизията, преразглеждането което се извършва е, в комисията и в Европейския парламент, трябва да бъде насочено към преодоляване на празнотите в директивата, от към приложно поле и съдържателни норми. Трябва да се осъвременят и актуализират е, приложенията, е, да се е, правят е, по-сериозни предварителни проучвания на проектите и също така да се акцентира върху альтернативните оценки и достъпът на обществото и неговото участие в обсъжданията. Е, в е, точно този смисъл е, вървят препоръките, които сме получили, така че нашата работа ще е много е, легитимна от наша страна, легитимен принос е, към това, което се върши в Комисията по околна среда. Ние имаме доста познания в Комисията е, по петиции. Колко проекти за летища, за инфраструктура, за пристанища са ангажирали вниманието на нашата комисия. Даже и днес след обед предстои да обсъждаме подобна петиция. Искам да е, обърна внимание в заключение на изменение 48, е, много важно от гледна точка на еколозите, което трябва задължително да бъде е, подкрепено от тази комисия е, за неконвенционалните методи на извличане на шистов газ, е, газифициране на въглищата. Ние би трябвало да се изкажем от името на всички граждани в Европа, които милеят за разнообразието на природата и се вълнуват от рисковете, които подобни методи водят след себе си. Тези операции трябва задължително да бъдат изложени в приложение едно към директивата, за да може потенциалните рискове да бъдат правилно оценени и непременно да бъдат взети предвид преди всяко издаване на разрешение. Е, Валиан. Yes. <clears throat> Thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря господин Хунти за неговите предложения и изменения. Сега, що се отнася до измененията, струва ми, че тази директива трябва да отговаря на три различни изисквания. Първо, да се гарантира, че околната среда се, се, пред, се опазва тогава, когато се разработва нов проект. Второ, да има участие на обществото и намаляване на бюрокрацията. От тази гледна точка приветствам решението на комисията да има по-голямо участие на обществеността в процеса, въпреки това да вярваме, че бюрокрацията е ключова за отчитането на компании, това вече не мога да подкрепя. Видяли сме много носители на петиции, които ни показват, че документите и докладите не винаги доказват спазване на всички условия. Напротив, налагаме а, непропорционално непропорционално задължение на а, строителите да се занимават с а, документация. Тоест, скрининга излиза извън обхвата на ОВОз и се стига до предварителна оценка на вероятен проект. Поради тази причина ми се струва, че една оценка на евентуалните контрамерки е прекалено малка, прекалено ранна. Тук също така е възможно да имаме припокриване на законодателство. Струва ми се, че въобще не е необходимо да смятаме тук, тук да покриваме тези емисии, които вече са покрити от европейската ОВОз. Освен това, компаниите трябва да положат много допълнителни усилия, за да ни предоставят тези възможни альтернативи, които имат най-низко най въздействие върху околната среда. Но тези неща не търпят овоз, така че това е една безсмислена разпоредба, която само хъби време и средства. Сега, що се отнася до нуждата за гъвкавост, не бихме могли да се съгласим с господин Хунтис по няколко въпроса. Нека ви дам конкретни примери. Неговото изменение, в което иска по-строги по-строги правила, що се отнася до наказателните мерки в националното законодателство. Струва ми се, че тук трябва да обсъдим допълнително въпроса, за да намерим балансиран подход. Нека да разгледаме законодателството и ще видим, а, че много рядко бюрокрацията и наказанията водят до положителен резултат. Трябва да заложим на гъвкавостта, на това да ни се представят, ако ги поискаме и така нататък. И очаквам за търпение бъдещите дискусии по този законодателен акт в следващите няколко месеца. Господин Бощинаро, благодаря госпожо председател. Ще започна е, с думите, че съм много удовлетворен от предложението на скъпия ни колега господин Хунтис. Неговата работа първо показва колко важно за комисията по петиции е да е, следи за интересите на засегнатите лица. Толкова много петиции сме получили и те показват, че има трайни, тежки нарушения във всички държави членки, не само в някои, във всички, от най-развитите до нези, които са се присъединили през 2004 или 2007 година. Тоест, директивата следва да бъде изменена. Solve the на следващо място тя трябва да бъде изменена, за да се решат проблемите, с които се сблъскват европейските граждани и техните е, общности и населени места. И това е, е нещо, което изисква незабавни действия. Това е, е необходимо, е, е, за да се. Е, наблегне и на неутралността и обективността на оценката за въздействие върху околната среда. Господин Хунтис подчертава тази необходимост и аз съм му благодарен. Второ, трябва да се вземе е, предвид, че съществуват конвенциите от Орхюс и ЕСПО. Аз Изхождам от собствения е, си е, опит. Унгария и Румъния обсъждаха един е, проект за експлуатация на находище в планините. Е, Румъния едностранно се опита е, да е, решава въпросите там е, без е, да. Е, си сътрудничи с унгарската страна. Е, това трябва да бъде уредено в новата директива. На следващо място трябва да определим условията е, за извършване и спазване на оценката за оценка върху на въздействието върху околната среда. В Генерална дирекция околна среда се говори, че е жаргон така наречената тактика на салама. Но това, освен жаргон, е и практика в цяла Европа. За това е необходимо винаги когато се налага а, да се прави стратегическа оценка на въздействието и нищо друго. Бях поканен в 2 а, часа а, да говоря пред 27 представители, всъщност 28 заедно с този на Харватия, на европейските геоложки среди. И те ми казаха, всички, с всичко друго се занимавате, с изключение на европейските геоложки изследвания. И за това е необходимо това задължително да се взема предвид. Очевидно е, че когато някои проекти са свързани с отрасли, свързани с суровини, с енергетика, с добив на суровини е, трябва е, да се взема предвид и отражението в геоложки план на е, тези проекти. Геолозите са една забележителна научна област и призовават техния глас да бъде чут. А когато те го правят, е, наше задължение като парламент е, е да направим така, че да им дадем трибуна и е, те да бъдат чути, включително и от Европейската комисия. Благодаря, госпожа Жданок. Може би е грешка. Аз ще говоря по следващата точка. Господин Хунтис, искате ли да вземете думата, за да приключите? Полисидома, σύντομα, архика, школия. Съвсем накратко, госпожо председател. Е, всъщност е, ще се опра на уводните си думи. Искам да благодаря на колегите за коментарите, които пожелаха да направят. Ето какво правя като из... заключение в телеграфен стил. Най-напред е, Припомням, че говорим за директива, свързана с отражението на нашата дейност върху околната среда. Следователно говорим за акт с фундаментално значение, е, предназначен за опазване на околната среда и този негов характер трябва да бъде запазен. Второ, Измененията, които ни предлага комисията, е, трябва да бъдат насочени към е, повишаване на ефективността е, на прилагането на директивата, но и самото съдържание на директивата трябва да бъде усъвършенствано. Трето, самата комисия констатира, че има празноти, е, които пораждат проблеми. Е, това го констатираме от години. Е, в уводното си изказване казах, че измененията на директивата в тези тежки времена на криза и рецесия трябва да се впише в нашия първостепенен приоритет – а, именно а, стимулиране на растежа, преодоляване на рецесията. Не бива а, излизането от кризата а, да се извършва за сметка на околната среда. И за това нашата комисия трябва много а, внимателно да разгледа тези изменения. Четвърти елемент. Искам да благодаря на представителя на комисията за милите му думи. Тук говорим за изменение на директива. Ние не внасяме изменения а, само а, в духа, в който прави предложение комисията. Ние имаме свобода да си внесем изменения, каквито ни се струват за необходими. Това, се, това е всъщност сърцевината на нашите законодателни правомощи. Аз бих искал да предложа някои елементи, които не са били предложени от комисията в този набор от изменения, но според мен елементите, които ще предложа, са много важни за законодателното равновесие и за съотношението между функциите на различните институции. Сега, по отношение на изпълнение на изключението, което поддържам и неотложния характер, ще повторя. Ще е, бъда строг, даже. Може би така ще прозвуча. Е, трябва да се види много точно в кои е, случаи ще се допуснат изключения и какви ще бъдат техните основания. Не можем да а, е, оставим нещата да продължават както до сега. По отношение на санкциите, ако ми позволите, а, е, кратък общ коментар. в сегашната атмосфера а, санкции и е, наказания се налагат на цели държави за това, че не са спазили един или друг економически показател. Защо е, се страхуваме е, да е, наложим е, санкции, е, когато се извършват нарушения против околната среда? Е, ние трябва да бъдем е, също така строги е, към хората, които застрашават околната ни среда. И най-сетне, във връзка с това, което регулира националното законодателство, ще ви кажа, че на практика днес в гръцката действителност сме свидетели на чудовищни събитие. Е, аз се страхувам, че е, тук е, има много да се говори. И за това, поради съображение за необходимост, не бива да допускаме по-нататъчни такива чудовищни нарушения. Много са петициите и за това е неотложно да работим и да работим добре. Благодаря, господин Хунтис. Проектът Господин Контис ще а, довърши доклада, ще го разглеждаме на 21 април тук, на, на 21 тук, а на 27, 28 май ще имаме разглеждане след постъпилите предложения за изменения, след което следва процедурата за гласуване в комисията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Тази сутрин, помните, променихме дневния ред, с което можем да преминем направо към точка 14, обхващаща три петиции. Първо петиция внесена от Рафаел Роми от името на СИПА е СЕПА относно предложението за изграждане на летище в Нотре Дам де Лонд петиция, внесена от Ален Мюстиер, пак от името на Аси Пран и петиция от името на френския гражданин Бруно Жанти по същия въпрос за летището. Значи това са четирима вносители, които са сред нас и ще представят темата. Моля ви, спазвайте отреденото ви време, за да може след това да се проведе дискусия. Всеки от ораторите получава по 5 минути. Мидам, Messieurs ли депутати, Госпожи и господа евродепутати, госпожо председател, днес се явяваме пред вас от името на 40 000 граждани, 1200 избраници е, от различни политически цветове и многобройни земеделци в цялото им синдикално разнообразие. Бихме искали да се разгледа това досие, тъй като успорваме необходимостта от построяване на ново летище до Нант и неговото местонахождение. Този обект е избран преди 50 години. Там на това място има 98% влажни зони, има два водосборни района на реките Луар и Вилен и има много сериозно млекопроизводство, което ще бъде напълно унищожено, ако се разположи оборудването на тази площ от 1650 хектара. Аз съм селски стопанин в този район и съм свидетел а, на това как а, Нашата практика е приспособена към особеностите на влажните зони. Е, ние осъществяваме е, млекопроизводството в пълно съответствие с новата обща селскостопанска политика. Е, всички селскостопански организации се противопоставят на редовното погубване на земите и застрояването извънредно бързо в нашия департамент ние също така се противопоставяме на военното присъствие, което е непрекъснато от 6 месеца и а, на турмоза а, върху вносителя на проекта а, във връзка с оплакванията. Съпротивата на селените е много силна. Искаме да останем там, където сме сега, да продължим да извършваме селскостопанската си дейност, да отглеждаме животни и да не се съсипват земеделските имения. Земеделието има бъдеще и може да създаде работни места, ако му бъдат оставени земите и сградите. За нас този проект противоречи на европейското право в много отношения. Е, рамковата директива за водите, е, актовете за защита на влажните зони, на хабитатите и на видовете. Всъщност, е, организирането на разискванията във Франция беше такова, че законът за водите бе погледнат едва през 2012 година, докато публичните разисквания водят началото си от 2003 година, а декларацията за обществена полза от 2008 година. Всъщност, френското правителство настоява на това място заради една земеделска резерва, създадена от 1973 година. Никога обаче те не са предлагали альтернативно решение. Френското правителство е и съдия, и страна по този спор. И е, всъщност е, се насочват към едно пълно нарушаване на основните изисквания на закона за водите. Питаме се също така, по какъв начин ще бъде финансиран този проект? Сигурно ще има преки субсидии или подлежащи на възстановяване аванси. Ние направихме контраекспертиза чрез едно холандско независимо експертно бюро, което показва грешките и лъжите, върху които се опира първоначалния анализ на ползите и недостатъците. Новото летище твърде много, всъщност няма нищо общо с това, което се предвиждаше в началото. Сега има две писти, а само една е достатъчна. 4,5 милиона пътници се предвиждат, но сегашното летище може да обслужва до 4 милиона пътници. Освен това се предвижда паркинг за 10 000 места, все в хоризонтален план, което е ужасно похабяване на земя. Всъщност, напълно възможно е, е да се е, усъвремени аерогарата и увелич, да, да се оголеми, за да може да обслужва нарасналите потребности. Е, може да се осъществи връзка с трасетата на трамвая и на влака. Възможно е да се подобрят процедурите по излитане и кацане, да се намали шума, без никакви проблеми. С други думи, има альтернативи, които са надежни и не са така скъпи. Също така искаме да ви кажем, че е спешно тъй като а, осъще... осъществяващите проекта ще а, причинят необратими а, вреди. Тази зима се продължи с разрушаването на къщите и освен това започнаха археологически проучвания, които са под военна закрила. В това тичане на среща срещу времето би трябвало да обърнете внимание на нашата жалба, за да се гарантира качеството на живота и биоразнообразието в нашия район Приканваме ви, госпожи и господа, да дойдете на място да видите е, летището на Нант Атлантик и обекта, който е избран за Нотр-Дам Деланд. Така ще разберете невероятната мобилизация, съпротивата на място и навсякъде във Франция. Благодаря безкрайно за вашето внимание. Благодаря ви. Господин Алян Мустер. Мадам Euh, Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа евродепутати, госпожи и господа. Е, обръщам се също и към другите автори на жалби. Благодаря ви за това, че е, сте преценили, е, че нашата жалба от 21 декември 2012 е допустима. Ние смятаме, че ние би трябвало да кажем да е, на е, летището на Големия Запад в е, Франция. Като че ли диапозитивите не се виждат на екрана? Извинявам се, но необходимо е PowerPoint да заработи. Това ще е по-добре за моето изказване. marche, Marc Non Sabotage. Il y a moyen de réparer ou pas Il Има ли начин да се поправи това положение? Et vous avez une clé USB, non Имате ли USB? Или това е саботаж? something else. Merci, merci, Madame la Présidente. Благодаря, госпожо председател. Може веднага да преминете на следващия диапозитив. Да, до тук бях е, стигнал. Западната част на Франция е, е периферен регион с 8 милиона граждани, е, както виждате, отдалечен от европейските мрежи. Той не е свързан с влаковете с висока скорост, нито пък с европейските ЖП мрежи. Е, поради необходимостта от е, движение, сегашното е, летище над Атлантик за 20 години увеличило три пъти броя на пътниците си. Това е взето предвид при декларацията за обществена полза и развитието, което предвиждаме е от тук до 300 година. Е, значи 42 е, 000 души е, ще бъдат засегнати от повишен шум, ако не се премести летището. Освен това, трансферът в Нотр-Дам Деланд е най- доброто решение. Освен това, има и необходимост от една косвена писта, напречна писта, за да може да се облегчи трафикът. Не може да се каже, че ще се пречи на земеделската дейност, защото 75% от земеделците са продали земите си. И освен това, голяма част от именията са далече от планираното местонахождение на новото летище. По отношение на опазването на околната среда, само а, част от района ще бъде застроен и а, периметърът а, на а, земеделските и а, а, земи и земите а, под защита като такива с особено биоразнообразие а, е, е разширен това съответства а, на законодателството а, общественото проучване е, завърши само с две бележки, че концесионерът е, трябва да направи проучвания с оглед на закона за водите. Е, тоест, отражението върху околната среда е планирано. И това е първо изискване за подобна операция. 14 милиона евро ще бъде стойността на мерките за опазване на околната среда и тези средства са предвидени. Това всичко е в съответствие с правовата държава и с изискванията на съдебните органи, които до един са отхвърлили доводите на останалите жълбоподатели. През 1999 година беше започнат проекта. През 2003 година имаше обществено обсъждане, което без много големи мащаби и жълбоподателите успяха да се изкажат. През 2008 година министър-председателят Франсуа Фион приключи процеса с подписване на декларация за обществена а, полза а, и е, а, трансферът на летището от едното място на другото е одобрен по тези причини. В а, нашите тежки економически а, и социални условия а, е много важно да се осъществи този проект. Ще има новосъздадени 3000 работни места в един а, регион, а, където има два завода на Airbus. т.е. въздухоплаването представлява един много сериозен отрасъл. Искам сега да очертая малко по-дългосрочната перспектива. Този проект е, всъщност е, е, съпътства последните 50 години от историята на западната част на Франция. И от тук до 2040 година ще се работи непрекъснато. Погледнете какво става в Швеция или в Австрия. Трябва ли да се затваряме в себе си? трябва ли да вървим против бъдещето, когато в нашия район се намира толкова развит въздухоплавателен сектор? Ние не смятаме така. И това, което правим е в пълно съответствие с изискванията за опазване на околната среда при спазване на спецификите на проекта. Това летище ще има високо екологосъобразно качество, ще има три пъти по-малка консумация на електричество дори, отколкото сегашното летище. 2013 година е година на европейското гражданство преди следващите евро... избори за Европейския парламент. Бащите на Европа са искали е, да създадат Европа, е, която не е Европа на санкциите, а, а територия, която се развива. За да може да се свърже нашата територия с останалата част на Франция, с останалата част на Европа, това прехвърляне на летището от едното място на другото е истински приоритет. Благодаря за вашето внимание. Благодаря, давам думата на господин Бруно Дженти. C'est amusant parce qu'il faisait que de sourire tout à l'heure, il ne veut plus sourire. On va prendre le pouvoir. Hop. Euh, Госпожо председател, е, госпожи и господа, благодаря за това, е, че е, ме приемате тук. Аз се казвам Бруно Жанти, представлявам Франс Натюр Environnement, Френската асоциация на организации за е, опазване на околната среда. Ние сме внесли жалба с пет други сдружения, от които четири са членове на нашата асоциация. Тоест, а, е, а, е, говоря от името на 800-те хиляди поддръжници на нашата асоциация, както и а, от името на представители на засегнатите територии. Сега, това летище ще замести съществуващо оборудване – 1200 хектара ще бъдат унищожени. Тук има много качествени зони, важни за опазването на околната среда, влажни зони, земеделски райони и освен това районът е много богат от към биоразнообразие. Френското правителство е превърнало в основна политическа цел изкуственото застрояване на дивите места, този проект противоречи на тази цел. Ние сме внесли жалбата, за да откроим правните проблеми, които са свързани с този проект. Ромен Кошар, който е юрист и живее в Бретан, като е член на нашата асоциация, ще ви каже точно с кои европейски директиви проектът влиза в противоречие. Искам само да кажа, че е спешно да се предприемат мерки, но все още има време. Ние сме европейски граждани, драги парламентаристи, заповядайте, елате да видите съществуващото летище, вижте а, местонахождението и на ново предлаганото летище. Ние, чувате ли ме? Ние сме а, а, установили шест проблема от гледна точка на спазване на правото на Европейската общност. Два а, проблема има а, от гледна точка на директивата за естуарите, защото а, а, има и е, противоречие с е, директивата от 2001 година за оценката е, на въздействието върху околната среда. Твърде раздалечени във времето са различните обществени обсъждания. 2003 година имаше едно обсъждане общо, 2006 за отчуждаването на терените и къщите и едва по-късно през 2008 се проведе обсъждането за биоразнообразие. Никога не сме чули да ни се дават альтернативи по-благоприятни за околната среда и няма независимо експертно становище, което, с което да бъде засечена правителствената оценка за въздействието върху околната среда. Освен това, публиката не е участвала в никакво обсъждане обсъждане е, във връзка с съдбата на застрашените видове. Смятаме, че и директивата за хабитатите и директивата за птиците е, са нарушени, е, тъй като до сега всъщност са привличани за извършване на тези оценки организации, които не са се справили добре. Е, няма предлагане на альтернативни решения, а компенсаторните мерки е, ни се сториха с експериментален характер. Е, те не могат да дадат някакъв добър резултат и в никакъв случай няма да допринесат за запазване на застрашените в тази зона видове. По отношение на опазването на влажните зони, е, там, както казахме, е начало на водосборни е, райони. Е, тази влажна зона всъщност по 100% от територията на летището попада в тази влажна зона. И е, френската е, програма е, и е, европейските директиви за опазване на влажните е, зони влизат в пълно противоречие с този проект. Е, както казах, и преди и в този случай компенсаторните мерки са с експериментален характер и няма да дадат желания резултат. Сега е, няколко снимки Виждате извънредно и интерес е, на район на блата, пътища, мочурища и освен това тук се осъществява екстензивно земеделие. Приключваме с това, че са нарушени най-малко 6 европейски директиви. Предстои започването на работа по обекта и смятаме, че все още не сме получили становище как ще бъдат опазени застрашените видове и как ще се опазят влажните райони. Благодаря. Сега Мари Клод Блин от името на комисията. Благодаря, госпожо председател. Като представител на изпълнителния орган на Европейския съюз е, искам е, да е, кажа, че това досие се вписва и в предишната точка от вашия дневен ред за ревизията на директивата за оценка на въздействието върху околната среда. Жалбоподателите, които току-що чухме и на които благодарим за изказванията, се опират върху правото защита на околната среда в Европейския съюз и също така навеждат доводи от сферата на държавните помощи. За нас това изслушване е възможност да допълним по, полезни, по полезен начин събраната от вас информация с информация, която ние сме събрали на терен. да ви запознаем с информацията, е, с която разполага комисията и с, с, с, е, етапа, до който е стигнало досието в нейните служби. Е, след като бяхме запознати с тези жалби, миналата година ние отправихме искане до Франция в рамките, ако ми позволите използването на този жаргонен израз, на а, събиране на информация чрез EU Pilot. Това е а, механизъм, който използваме в случай, в който има възможност потенциално да съществува нарушение на европейското право бяха зададени въпроси е, на Франция и те трябва да получат отговор. Все още не са изтекли сроковете дадени на френските компетентни органи е, за изпращане е, на службите на комисията, в частност Генерална дирекция околна среда, на техните отговори. Ние внимателно си водихме бележка е, за доводите, е, които току-що изтъкнаха жалбоподателите. Благодарим е, им за това. В огромна степен техният анализ съвпада с анализа, който ние сме направили на ниво Европейска комисия. Това са въпроси, които засягат директивата за оценка на въздействието върху околната среда, на директивата за проектите, директивата за хабитатите, директивата за застрашените видове, особено директивата за птиците. Всички тези директиви играят роля в разглеждането на този случай. Преждевременно е в момента да е, споделяме с вас своя анализ. Тъй като е, френското правителство също трябва да влезе в релси, ако ми позволите този своеволен израз, и е, да ни даде информацията, за която е било замолено. Тоест, длъжни сме да изчакаме е, френското правителство и неговите отговори. Това е обичайен ред, който спадаме, спазваме в рамките на EU Pilot. Мога е, обаче е, да кажа, че водеща дирекция по това досие, генерална дирекция околна среда, но тя пожела да работи в сътрудничество с колегите от Генерална дирекция конкуренция, тъй като, както току-що споменах, тук се поставят и проблеми, свързани с механизмите за отпускане на държавни помощи. Е, и също е, се намесва програма, е, се намесват структурните фондове, фонда за регионално развитие, фонда за развитие на селските райони в района на Луара специално. Merci, мадам ла Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Най-напред за е, да е, бъда в съответствие с това, което обичайно говоря в тази е, комисия и с това, което мисля, аз бих казал, че подобно на комисията, мисля, че съвсем преждевременно да се произнасяме днес нашата комисия. Първо, защото няма отговори от френското правителство по процедурата EU Pilot. И е, второ, няма заключение на комисията за диалог сега. Е, днес е, сутринта, както казахме, Али Мишел Галис ме помоли да отложа една точка в дневния ред, защото в секретарията не са готови. Обаче някой път, нали знаете, жалбоподателят а, не може винаги да си купи самолетен или влаков билет, за да дойде и да присъства. Така че а, трябва, а, според мен, а, да се а, о, отложи малко това разискване. А, Рядко говорим в нашата комисия изцяло за околна среда и за това трябва да проведем разискване, което е по-прагматично, с по-сериозен, съществен принос от страна на комисията. В крайна сметка това е изпълнителният орган на Европейския съюз. Според мен заключението от всички приказки днес ще е, бъде да оставим жалбата открита и да отложим разискването за бъдещо заседание. Би трябвало всички да са тук и да обсъждат тази точка, но ми се иска сега да се спра на някои други неща. Първо, не бива да се объркват националните разисквания с европейските е, разисквания. Очевидно тук имаме национални разисквания. Ние, като евродепутати, понякога биваме сезирани с твърдение, че не се спазват европейските директиви, но това не се прави, за да се намесваме е, ние в вътрешно националните отношения, в отношенията между държава и общини. Вярно е, че като француз французи и като избраници от Франция имаме мнение за този проект, както от гледна точка на въздушния трафик, така и от гледна точка на економическите аспекти, но не е място да споделяме тези свои виждания в тази комисия. Ние би трябвало, след като сме допуснали за разглеждане петицията, да дадем отговор на жълбоподателите. Е, щом като е, сме допуснали жалбата за допустима, това не означава, че ние сме съгласни с нея, а е, че тя е от компетентността на Европейския съюз и че въпросите зададени от жалбоподателите ще, ще получат отговор. Значи, разискванията в нашата комисия трябва да се съсредоточат върху полето на компетентност на Европейския съюз и на нашата комисия. В този случай полето на компетентност се изчерпва с околната среда. И тук трябва да изчакаме някои отговори във връзка с замеделското производство, във връзка с прелитането на самолети над едно голямо пространство, което се намира в Натура 2000, е, е, за запазването на е, определени защитени видове е, въпросите за високото, е, за това дали проектът за новото летище е, в Нанделанда ще има висока екологосъобразност или ниска степен на екологосъобразност. Всичко това засяга нас към, като европейски депутати. Също така трябва да вземем предвид и отражението на е, пътната мрежа, която трябва да бъде изградена за обслужване на летището, върху околната среда. Аз нямам категорично формирана позиция все още. Смятам, че най-напред трябва да изчакаме заключенията на комисията. В нашата комисия това винаги е било много важно. А ние заключенията на Европейската комисия не можем да получим преди е, да, е, тя на свой ред да е получила отговорите на френското правителство е, по механизма EU Pilot и заключенията на Комисията за диалог не е изключително това, че може би ще се наложи а, да отложим с 15 а, дни а, това разискване. може би не трябваше толкова да бързаме, не трябваше да притесняваме жалбоподателите да идват тук. нали, не трябваше да пускаме пара в свирката. Може би е обидно това, което казвам за някои от присъстващите, но толкова много очакват жалбоподателите от нас, а всъщност се оказва, че ние сме могли няколко дни да изчакаме. Може би отговорите на френското правителство ще дойдат още утре и е, можехме да насрочим по-прагматичен и по-резултатен дебат. Е, искам само да е, приключа, казвайки, че тези жалби, тези петиции ще останат без отговор те ще останат открити и ще бъдат е, отложени. Тяхното разглеждане ще бъде отложено е, за бъдещ момент, който няма да е много отдалечен, но все пак е, ще бъде момент след получаването на очакваните заключения. И също така е необходимо да се помисли за едно анкетно посещение на нашата комисия на място. Тя трябва да бъде структурирана нашата делегация там така, че е, да е, не може никой да се меси в нейната работа. Казвам е, за жалбоподателите. Това ние нещо тук го знаем на изуст. Има делегации, които се състоят само от членове от други държави членки. А онези, които са граждани на съответната държава, ще бъдат членове по право служебно определени членове, които няма да имат право на глас в обсъжданията. Така се структурират нашите делегации. Защо пояснявам всичко това? Е, защото е, такава е практиката тук. Е, да не става така, че като се пращат анкетни делегации да проучват някакъв въпрос, е, те да се отклоняват от чисто европейската тематика и да се намесват във вътрешни въпроси или някакви вътрешни национални структури да пречат на тяхната безпристрастност. Е, нашата е, е, анкета, нашето проучване или разследване ще бъде обективно, картезианско, ако желаете. Е, и е, за това е необходимо да насрочим, казвам, заседанието максимално бързо след получаването на заключенията, които очакваме. Merci, Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на жалбоподателите за техните високоинформативни изказвания. Комисията работи усърдно по това досие. Е, понякога доставя удоволствие да кажете, че някой е, си е свършил добре работата. Е, изразявам съжаление за отсъствието на френското правителство, което на всичко отгоре на този етап от процедурата не е дало и никакви отговори. И благодаря на госпожо председател за това, че откликнахте на нашето искане спешно да разгледаме въпроса, като се има предвид напрежението създадено на тази територия и то въпреки опитите за протакане, за които чухме току-що. Искам е, да направя няколко коментара и е, да е, ви направя едно предложение. С колегата Болона ще имаме изходства и различия. Първо, защо да разглеждаме спешно този въпрос днес, без да изчакваме резултатите от ИО Пайлът или Комисията за диалог и нейните заключения. Тя, впрочем, е сформирана от френското правителство. Ние искаме а, за, спешно да се разгледа случаят, за да се отразят неговите европейски измерения. Никога не е прекалено рано да се констатира нарушение на европейското право и нашия календар не се диктува от държави членки. Обратното е. Освен това, не трябва да се допуска всяка необратимо нарушаване на европейското право, а най-добре е и да се избягват спорове, които на всичко отгоре са много скъпи и от към пари, и от към енергия, инвестиции на време за нашите граждани. Имаме обаче и някои изходства. Това е досие, което а, бе гласувано а, миналата седмица в а, пленарна зала, а, летището във Виена. И нашият парламент а, се и обозначи позицията си. Той се произнесе. Следователно, ние трябва да имаме капацитета да поемем отговорността си като евродепутати, да можем да дадем становище. Искам да се върна на економическите и правните измерения. Економическото измерение според е, някои, економиката може да оправдае нарушаването на европейското право, погазването на интересите на околната среда. Трябва да ви кажа, че аргументите е, е, се базират върху една устаряла оценка. Цената на проекта от към човешки ресурс за земеделските стопани, които живеят, отражението върху околната среда, пораженията върху вредите, економическото средство економическите отражения върху водите, представете си и разрушените влажни зони. Всичко това ще бъде постигнато с цената на 500 милиона средства на европейските дънакоплаци. Това е когато се унищожат влажните зони, настъпва суша. А това е нещо, което никой не може да компенсира. През 2013 година е, недостатъците вече далеч превишават ползите. В 60-те е, години се говореше за трансфера на летище от едно място на друго, докато днес се говори за ново летище. Ние би трябвало да се борим с измененията в климата, с а, загубата на биоразнообразие, а, с а, повишеното използване на все по-скъпи горива. Онези а, жълбоподатели, които се противопоставят на строежа в Нотр-Дам-де-Ланд, се позовават на експертни становища на много известни юристи и те са напълно независими. Аз напълно разбирам, колеги, е, че според вас няма значение, че се нарушават директивите за оценка на въздействието върху околната среда, директивата за плановете и проектите, че се нарушават директивите за птиците и хабитатите. Вие искате да чуете отговорите на френското правителство. На този етап ви приканвам да си помислите само едно нещо. На място често правителството се опитва да ускори работата, за да направи строежа необратим. И си служи със силата на армията за какво? За едно летище, без да се оправдава, че е застрашена гражданската сигурност. Нашата задача сега, нашата задача като парламентаристи е на френските граждани и на правителството на Франция да изпратим ясно и силно послание. Ние не сме откъснати от своите територии и няма да приемем проект, който противоречи на ценностите и текстите, гласувани от настоящия Европейски парламент и отстояван от настоящия парламент в областта на околната среда моля да остане открита жалбата, но тук се присъединявам към колегата Булон. Нека в най-бързи срокове да изпратим проучвателна мисия, да се видите с а, а, персонала на съществуващото летище, да видите кои земеделци ще бъдат засегнати от унищожаване на именията поради построяването на новото летище. И от името на Европейския парламент да изпратите писмо на е, френското правителство с молба веднага да спре всякакви действия, докато този въпрос тук не приключи. Тук говорим за действителност този проект може да бъде прекратен веднага, без никакво съдебно обжалване. И ние сме призвани да допринесем за това. Жадо. Е, Благодаря, госпожо председател. Повечето аргументи вече бяха изложени. Искам само да припомня, че все още не е, е поставен нито един камък, нито една тухла. Въобще не е започнал проекта да се осъществява. В това отношение е много важен Европейския съюз, когато дадена държава или местни органи се опитват а, чрез а, внушение и самовнушение а, да внушават някакви неща, ролята на Европейския съюз е много важен. Ставало е и в други случаи в миналото, когато се фиксира вниманието върху един проект и въобще не се мисли за альтернативи. В момента, в който се получи политическото разрешение, вече не остава време за публичен дебат, за публична консултация. И от тогава нататък всеки казва, че има положителни аргументи, обаче е, общественото мнение не е отчетено. Трябва да напомним на държавите, че не могат да осъществяват такива саморазрушителни проекти. Всяка страна трябва да уважава цялостното европейско законодателство, защото тези разпоредби отразяват общия интерес на Европа, включително и екологичните интереси на а, европейските граждани. Благодаря, госпожо председател. Аз искам след тези изказвания да благодаря на вносителите на петицията за тази прекрасна снимка. Не мога да си представя, че в една... Не мога да си представя, извинявайте, че в урбанизирана Франция има такива прекрасни места, така че благодаря на хората, които са запазили природа такава, каквато я виждаме. To preserve nature and uh, Monsieur Boulin uh, Ние трябва да запазим природата, дори НЕП, вече започнаха да говорят с езика на зелените, що се отнася до опазването на околната среда. Зеленото движение е факт. И не мисля, че невъзвратими решения трябва да се случват. Това, което ме притеснява е невъзвръщаемо решение. Необратимо решение. Не трябва нещата да са необратими. Completely. Uh, Напълно подкрепям изпращането на мисия с цел установяване на фактите. Наскоро бяхме на едно такова посещение в Галиция и видяхме, че някои решения са просто необратими. Това го видяхме. И сега не знаем по какъв начин да се справим с ситуацията. Така че, ако имаме шанс да спрем едно решение, което може да доведе до негативно влияние в а, влажни зони, които са защитени, аз мисля, В Латвия имахме едно такова изграждане на петролен кладенец, което доведе до ликвидация на дивите птици в тази област. И природозащитниците не успяха да спрат този проект. Толкова много хора са подписали тази петиция, така че аз наистина подкрепям за сега тази петиция да остане открита, да се направи мисия с цел установяване на фактите и да поискаме от страна на комисията една по-задълбочена оценка, в която се използват и отговорите на френското правителство. Благодаря, господин Бощеняк. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Драги приятели, какво да направим с френско-френската война? Това е една френско-френска война и аз искрено съжалявам, че един толкова важен, толкова деликатен въпрос има а, политически измерения. Съжалявам. Cette constatation était partagée. Тази констатация бе е, споделена и от други колеги. Искрено вярвам, че между е, работните места, които винаги са необходимост, особено по време на криза, от нея не е изключена и Франция. Е, цяла Франция е, има нужда от е, е, економическо съживяване, а не само Нотр-Дам де Ланд от една страна и екологичните стандарти, които винаги са скъпи е, на комисията по петиция, е, трябва да е, изберем следното. Повтарям, трябва да изберем. Трябва да останат жалбите открити, за да получим отговори, официални отговори от компетентните френски органи, каквито отговори все още не са получени. като трябва да имаме предвид изказванията и на двете страни жалбоподатели, на двете групи жалбоподатели и трябва да продължим обсъждането на следващо заседание. Ако се налага, непременно място на т.е. посещение на място, но само ако отговорите и заключенията, които ще получим, също са в подкрепа на такова решение е, за посещение в е, Нотр-Дам де Ланда. Е, извинете ме за качеството на френския ми изказ, но това, което ме смущава е това политическо измерение. Би трябвало да се прецени искрено, честно, прагматично и опирайки се на закон. Аз имам голямо уважение към френските закони. Разбира се, трябва да имаме предвид и окончателната констатация на Европейската комисия. Благодаря ви. Thank you, Merci, Благодаря много. Благодаря много, госпожо председател. Дали мога да благодаря и аз на вносителите на петицията, на комисията и на Европейската комисия. Аз не принадлежа към тази комисия, но като съм Дрим Балие и аз трябва да кажа, че за съжаление френското правителство тук днес не е представено. Вие разбира се вие, разбира се, сте част от това правителство, не вие конкретно, но вие като политическа група. И мисля, че е наистина достоен за съжаление факта, че те не са тук днес. Аз съм от Северна Британия, често използвам летището, за което става въпрос. Euh, je pense que de longs débats ont déjà eu lieu sur ce sujet от Британия, извинявайте. А, използвам често това летище, както казах, и виждам, че има много дебати. Хората от Британия като цяло подкрепят този проект. Много голяма част, мнозинството са за. Вече се вижда до каква степен е необходимо този проект. Това беше обяснено и от а, един от носителите на петицията. И сега, а, само ако ми позволите да завърша своите бележки, не искам да навлизам в економическия аспект на този проект, но все пак искам да коментирам нещо, което много ме интересува и това е околната среда. Околната среда не е монопол на който иде. Десно ляво стоящ, в центъра. Ние не можем просто да монополизираме провинцията. Мисля, че това би било нечестно, особено тогава, когато си говорим за опазване на влажни зони. Знаете, че аз смятам, че се смятам за експерт в тази област, тъй като съм председател на местния борд за водните ресурси. Ние разглеждаме всички въпроси, свързани с влажните зони, както каза и колегата. Органа, който отговаря за водите, в който са събрани хора, избрани чрез гласуване, общността, въобще всички, те дадоха своята положителна оценка за проекта. Аз мисля, че местните органи, които отговарят за водата, се състоят от хора, които са много отговорни. Разбирам, че трябва да се компенсира по някакъв начин унищожаването на тези влажни зони. Разбира се, това се и изисква по рамковата директива за водата. Въпреки това, мисля, че това е правилната рамка. Господин Мостие много ясно изрази позицията. Това е един идеологически френски дебат. Надявам се, че тук няма да има борба на разума срещу страстите. Съгласен съм с предложеното да изчакаме това, което ще се случи след проучването. Аз не съм част от тази комисия, но ви предлагам да отидете до Британия. Вземете си бутуши и вижте как стоят нещата на място. За да може да прецените за и против това, което чухме днес. Жозе Бове. Благодаря за това, че приемате един европейски депутат от Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Е, няма да при внася местен елемент в този дебат. Разбирам, господин Кадек, че искате да си ходите на летище на 60 км по-близо до дума. Нали? Е, ние се познаваме добре. Искам само да ви кажа, че аз съм няколко години по-стар и имам малко повече опит. Е, всеки си има становище, нали? Имам опит, който ми е показал. Убедил ме, че днес има реален проблем. Френската държава има реален проблем с приемането на решения, когато тези решения са от обществена полза. Знаем, че има а, такива проблеми и често пъти а, при такива решения държавата защитава себе си от гражданите, а не обратното. Тоест има фундаментална необходимост националното право да се хармонизира с европейското право, а, особено що се отнася до обществените обсъждания. Аз а, е, съвсем конкретно си помня, си спомням през 71 година как имаше опит 103 семейства земеделци от 14 000 хектара да бъдат изгнани, за да бъде построен военен обект. 10 години се борихме и спечелихме битката. 10, 20, 30 години по-късно е, вече е, компетентните френски органи признават, че проектът за онова строителство е бил грешка и че то никога не е трябвало да бъде осъществявано. Следователно, проблемът е с начина на вземане на решение. Съответствието на националното право с европейското право е фундаментално изискване. Е, но е, това, което прави вашата комисия, заедно с Европейската комисия, с френската държава, заедно с живоподателите, трябва да отвори врата за излизане от ситуацията. Няма да дефинирам позиция. Не може обаче да е, се работи по един проект, докато разискванията по него не са приключили. Мисля, че европейският дебат над местните, регионалните или националните приоритети. И гражданите във Франция имат право да бъдат защитени от европейското право. Merci, Madame la Présidente. Euh, euh ah. Oui, merci. On m'a demandé de prendre la parole, donc je la prenais. Merci beaucoup. Благодаря, госпожо председател. Много ви благодаря. Bon, je félicite aussi les pétitionnaires euh, et le travail. Аз също искам да поздравя вносителите на петицията, не само за това, че са внесли жалбата, но и за подготвителната работа, които, която са свършили. Тук говорим за бъдещо международно летище има европейски транспортни планове, което означава, че следва да се вземат економически и финансови решения и то в Европейския съюз, а не във Франция. Задължително е да се вземат такива решения, независимо от това дали ще бъде в пол... бъдат в полза на а, железопътния или въздушния транспорт. Важно е да се реши в каква посока искаме да вървим в Европа. Освен това, un enjeu symbolique bien au-delà des frontières régionales. Това е въпрос, който не е само, емоцион... не е само национално украсен. Той излиза извън рамките на Франция. Има хиляди а, чужестранни младежи, които пътуват до Франция, живеят там и те са от най-различни националности. Така че искам да ви обърна внимание и на още нещо. Ако сега допуснем правителствата да налагат плановете си, а има и други Имало е и други подобни инфраструктурни проекти във Франция, някои от които са осъществени против волята на гражданите. Например, спомнете си за Супер Феникс през 70-те години. Спомнете си какви протести имаше. Имаше дори насилие и човешки жертви. Още нещо искам да кажа в заключение. Комисията по петициите трябва да изпрати колкото може по-скоро проучвателна мисия, като разбира се определи собствените си приоритети, но е задължително делегацията да пристигне на място. Чух толкова много неща, чух различни аспекти интереси, чух политици, фермери, граждани живеещи там. Наистина френското правителство трябва да предприеме нещо през следващите седмици. Благодаря. Една минута имате. По-малко от една минута дори. Вижте какво, това не е дебат между французи. Ние тук говорим а, в качеството си на членове на Европейския парламент. И има европейски актове, е, за чието нарушаване съществува е, потенциал. Е, господин Бове говори за един проект, на който се е противопоставил през 1971 година. От тогава насетне има много приети европейски директиви за хабидатите, за водите. Приели сме много актове, които да насочват националния законодател. Не може да не се познава европейското право. Това, че някой не го познава, не е наш проблем. Ние днес имаме за призвание да прилагаме европейското право. Е, и госпожо председател, връщам се на неотложния характер да се вземе решение за анкетно посещение. Всички показатели показват, че се оказва реален натиск и че френската държава се опитва да прилага силови методи. Спешно е Европейският парламент да е, изпрати представители на място, за да констатират, че е, територията се залива с бетон. Сега все още можем да действаме и да попречим на нарушенията върху тази територия. Una... minuto ciascuno per la replica ai presentatori delle petizioni. Благодаря. Сега давам възможност на вносителите на петициите да дадат своя отговор. По една минута, моля. Госпожо председател, госпожи е, и господа евродепутати. Е, благодаря за това, че ни поканихте, макар за някои идването ни да е преждевременно. Ние не сме искали днес вашата комисия да се произнесе за това необходимо ли е такова летище, а ние искахме да обърнем внимание на изключителната спешност да няма никакви работи, които да доведат до необратимост на положението. Искаме да ви помолим да дойдете на място и наистина да отправите силно изискване към а, френското правителство да отговори на всички поставени въпроси. Няма френско-френски политически разисквания, защото тук а, а, няма традиционните а, линии на противопоставяне в политическия свят. А, аз също съм бивш кмет на община, където ще се разположи и новото летище. И а, за това съм в течение на економическите проблеми на съществуватото летище. А, като а, а, съм подписал а, а, петицията Искам да ви кажа, че ние привлякохме професори от цяла Франция, е, специалисти по европейско право и е, то е единствено с цел европейското право да бъде спазено при вземането на решение. Опираме се единствено върху европейските текстове, чието строго спазване може да доведе до друг поглед върху економиката на място и върху интереса на и европейския гражданин в економически план. Okay. да, госпожо председател, искам само да припомня, че става дума за градоустройствен проект в един район, който е отдалечен от големите европейски мрежи и че този проект съответства на економическото развитие и го подпомага. На място се извършва значима промишлена дейност както казах, Airbus има 20 000 работни места там има една цяла мрежа от малки и средни предприятия, които обслужват големите заводи за строеж на самолети. И, и проектът е съобразен и с защитата на околната среда, като във всички случаи той отговаря на нашите приоритети. Аз казвам това категорично, защото съм убеден – ние се противопоставяме на това да бъде сложена нашата територия под капак, да бъде замразена. По този капак живеят мъже и жени, които се нуждаят от развитие. Ние, в, както в цяла Европа, се нуждаем от мобилност, от това да можем да стигаме до големите пазари. И летище Нотр-Дам де Ланде, което ще бъде вашето бъдещо летище, обслужва тази цел. Господин е, Жонти, е последният жалбоподател, който ще вземе думата. Нямаме конкретни бележки във връзка с казаното от колегите от АСИПА. Присъединяваме се към искането за неотложност при решаването на този въпрос. Натискът е много силен, както знаете. Обръщаме ви внимание, че трябва да се придържаме към текстовете на директивите и е, това ще е, ви ориентира съвсем е, конкретно. Е, във всеки е, случай е, директивата за плановете и проектите не е качествено въведена и пълно въведена от френската държава, така че Европейската комисия е предприела действия в тази връзка. За това трябва да се гарантира максимално широко участие на обществеността. Няма време вече да дам а, възможност на други да се изкажат. Позволявам си, а, госпо, госпожо председател, аз съм заедно с господин а, Мюстиер. Аз съм пр, кмет на една община, над която летят самолети през Атлантическия океан. Свидетел съм на проблемите с шума. Мога да ви кажа днес, че в агломерация Нант и най-близките места трансферът, преместването на летището се смята за неизбежно. Непрекъснато минават самолети над главите ни, все повече ще стават та и наистина живеещите там се безпокоят все повече. Имаме градоустройствени ограничения, които не ни позволяват да осъществим потенциала си, е, който е буквално поставен в ръцете ни. Призовавам ви спокойно да разгледате всички данни и да видите а, Кое е най-безболезненото решение, е, включително и за влажните е, зони? Защото ако е, не се строи там, където е предвидено, трябва да се строи на друго място. И тогава проектът ще се изнесе в други влажни зони, в други земеделски райони около Нант. Благодаря на всички участници в дебата. Благодаря на жалобоподателите, които внесоха за обсъждане цялата тази тематика. Проведохме дискусията, я включихме в дневния ред по обичайната процедура, макар че не на всички това се хареса на миналото заседание координаторите се договориха да включат тази точка в дневния ред, понеже я отложихме миналия месец. Искахме да дадем думата на всички жалбоподатели. Чухте колко плуралистична беше дискусията, чуха се всички гласове за и против. Вече свършихме част от работата, изслушахме комисията, поставени бяха и въпроси от страна на вносителите на петициите и осветлихме и допълнителни аспекти, които са важни за крайното заключение на комисията. Но целият процес ще приключи след като френските компетентни органи отговорят на комисията, надявам се, в срок. Колегите единодушно поискаха петициите да останат открити, защото е, така се налага. Естествено, че така ще стане. Първо ще трябва да изчакаме да изтече срока за Франция да отговори на въпросите на комисията и може би след това, евентуално, ако разбира се не спазят срока, ще се обърнем още веднъж към компетентните органи на Франция, приканвайки ги да го направят. Знаете, че е, винаги сме водили дискусии в нашата комисия преди да се случи нещо необратимо, особено когато става дума за спазване на европейското законодателство. Така че смятам, че процедурата, по която работим, е, отговаря на потребностите и е в интерес на гражданите. Значи обобщавам, изчакваме отговора на френските власти, оставяме петициите открити, след което ще организираме мисия. Благодаря на вносителите, благодаря на всички. Сега вече преминаваме към 15-та точка от дневния ред. Петиция, внесена от Мишел Тю, Майкъл Тю във връзка с, с опитите с животни в областта на производството на козметични продукти. Вносителят е тук. Имате 5 минути да представите жалбата си. Моля останалите да напуснат залата по-тихичко. Господин Тю. Would you like me to start? Ако искате да започваме. Благодаря. Благодаря много на комисията, че ни дава възможност да представим своята комисия. Казвам се Кейти Тейлър и съм представител на Европейската коалиция за спиране на експериментите с животни. Това е една коалиция, която се простира в цяла Европа. Петицията, която ние ви представихме, която е подкрепена от над милион подписа, е свързана с седмото изменение на козметичната директива. Ние не искаме нови, нови козметични продукти, които са изпробвани върху животни, тествани върху животни, да бъдат разпространявани в Европейския съюз вследствие на забраната, която е наложена. С голямо задоволство чухме какво каза комисар Борг и на 11 март тази година за това, че наистина ще има такава забрана. Това беше важно послание не само в Европа, но в целия свят, че вече не е приемливо да се разработват козметик, да се разработва козметика по този начин. Европейската комисия вече разбира до каква степен е важна забраната. Въпреки това, нашата петиция остава в действие, защото има някои въпроси по отношение на приложеното поле на забраната, които все още трябва да бъдат разрешени. Сега накратко ще ви представя какви са тези проблеми. Всяка една забрана за изпробване, тестване и а, продажба трябва да включва думата тестване. Какво означава това? Комисията казва, че забраната е тогава, когато дадена съставка е разработена изцяло за козметични цели или се използва само в козметичната индустрия. Тоест, тези съставки, които по, които основно се използват за козметика, но имат и други възможни ползвания. не е защо да отговарят на а, тази забрана, т.е. трябва да имат допълнителни изисквания. Този тесен подход не е бил намерението на пазара. Идеята беше на на генералния адвокат беше в край, през 2012 година всяка една съставка да не бъде тествана върху животне. Сега нашето намерение е всяка една съставка, независимо поради какви цели е била тествана, да не може да бъде тествана върху животни, защото в крайна сметка това би довело до заблудата, че имаме ефективна забрана в Европейския съюз. Така че вместо забраната да се ограничи само до съставки, които се използват само в козметика, тя да бъде разширена до такива съставки, които се използват често в козметиката. Това комбинира а, теорията с прагматизма. Освен това, комисията трябва да изпрати данни дали козметика от трети страни като Китай отговаря на нашите изисквания. Съгласни сме, че това трябва да влезе в а, съответното досие на продукта, но ако вие, но трябва да се има предвид, че ако компания ползва тестове върху животни за определена своя съставка, тази козметика не може да се предлага и продава в Европейския съюз. Така че ние искаме да призовем комисията да продължи и да затвърди забраната за тестване и разпространение на продукти, тествани върху животни. с цялото си уважение, ние препоръчваме тази петиция да бъде препратена към Комисията по околната среда, за да може там да бъдат разгледани подробностите и да се гарантира, че намерението на парламента, тогава когато изготвя законодателния документ, в крайна сметка е изпълнено и се прилага. Благодаря много за вниманието. Äh, Благодаря. Благодаря, че представихте тази петиция. Дали мога да помоля комисията за коментар? Да, благодаря много. Здравейте всички. Мисля, че съобщението на комисията не е стигнало до комисията по петициите. В петицията се настоява да се продължи тази забрана, така както е заложена в козметичната директива. Европейската коалиция е много активен, активно действащо лице и заинтересовано лице в тази област през последните години. Сега, що се отнася до контекста на директивата за козметика, тя се използва за извеждане на опитите с животни, изпробването на козметика върху животни. И в съответствие с това вече е забранено готови продукти да се тестват върху животни. От 2002, от 2008 година е забранено и съставките да се тестват. От 2008 година също е забранено да се предлагат и такива продукти, които са тествани върху животни, за да се отговори на изискването на директивата. Директивата покрива и други сложни проблеми, за които, коми, за, кои, за които извинявайте, съвета и парламента са удължили крайния срок до 2013 година. Комисията има за цел да информира парламента и съвета в тези случаи, в които крайните срокове ще бъде трудно да бъдат спазвани и съответно да се разработят законодателни предложения. Комисията вече се е отчела на съвета и на парламента, че за сега няма альтернативи. И в момента се продължава работа по оценка на различните варианти по отношение на крайния срок, дали да го запазим, да го сменим. Помисли сме и за дерогация и а, за част от тази дерогация част от тази дерогация, извинявайте, е засегната в а, петицията. За сега смятаме да оставим нещата такива каквито са, да не правим нови предложения към съвета и парламента на 11 март 2013 от комисията е излезнало съобщение към съвета и парламента, в което ние поддържаме своя ангажимент да продължим забраната, да я реализираме и да подкрепиме развойната научна дейност и новостите в тази област. Ние смятаме, че с това съобщение сме заели ясна позиция и сме дали необходимата увереност, че нашите намерения са да запазим забраната. Другото нещо, което сме обяснили там, е, че като последна инстанция съда ще дава допълнителни подробности. Сега вече сме готови да работим с държавите членки. Mm-hmm да участваме в дискусии с основните заинтересовани страни, за да сме сигурни, че изпълнението на тази забрана продължава и сме готови да сътрудничим във всички възможни области. Благодаря ви. Yeah, um... Благодаря. Господин Тейлър, аз искам съвсем кратко да се изкажа по тази петиция, която подкрепям. Мисля, че това, което чухме от комисията, Става въпрос за това, че крайният срок за 2013 година по отношение на забраната ще бъде приложен. Това ясно казва, че за нас не, са приемлив, не е приемлива козметика, която се тества върху животни. Това се подкрепя и от броя подписи, които е събрала тази петиция. Нито едно животно не трябва да страда, за да можем да разработим нов увлажнител или ново червило. Въпреки това, в останалата част на света преброих 10 страни, които нямат режим, който да не включва опити върху животни. Поради тази причина бих искал петицията да остане открита и да потърсим допълнителна информация, от, която да ни бъде предоставена от комисията, най-вече по отношение на това по какъв начин можем да стигнем до тези страни, които се намират извън Европейския съюз и които нямат забрана върху тестването на козметика върху животни. Искаме тази практика да се насърчи. Освен това, в същото време, Искаме да се вземат предвид коментарите на петицията за това, че тестването трябва да отговаря на изискването на директивата. Мисля, че това е много интересен аспект, който трябва да бъде допълнително засилен и разбира се разяснен. Благодаря ви. Благодаря. Вносителката иска ли да каже нещо в заключение? Your... Благодаря. Благодаря за вашата и на комисията за работа, която са свършили по този въпрос. Отново искам да повторя, че бихме искали Комисията по околната среда да разгледа този въпрос, особено що се отнася до приложното поле на забраната и баланса, защото не трябва да се ограничаваме до толкова малко на брой съставки, по този начин се обезсмисля смисъла на забраната и това наистина ни притеснява. Освен това трябва да видим по какъв начин можем да помогнем на компании от трети страни да избегнат тестовете върху животни. Знаем, че това е нещо, по което работи и комисията и се опитва да ни помогне. В такъв случай благодаря за вашето представяне. Мисля, че всички постигнахме съгласие тази петиция да остане открита. Стигаме до точка 17. Петиция 334. Петиция 1236, 1251 от 2011 година. Що се отнася до 334-та петиция, мисля, че всички сте получили писмото. Вносители на писане могат да присъстват, но а, в това писмо те разясняват за какво става въпрос в тяхната петиция. Разбирам, че тук са вносители на петиция 1251. Дали бихте искали да вземете думата? Заповядайте. Няма микрофон. Thank you. Благодаря. Здравейте, госпожо председател, дами и господа. Моето име е Ерик Катън и аз съм тук с моята жена Елизабет. Ние искахме да се пенсионираме в Кипър, посетихме острова, за да го проучим допълнително. Разгледахме различни строителни предприемачи и видяхме какви къщи предлагат. Харесахме една, която е построена от клената Сава и те ни казаха, че имат нов проект, който в момента се изгражда в селището Анарита. Ние отидохме там и си харесахме парцел. Те ни казаха, че ни представят пълен пакет, т.е. ще ни помогнат и с банката и ще ни предоставят и адвокат. Изглеждаха ни надежни. Казаха ни, че адвоката, който ни предлагат е а, лидер, а, е ръководител на местната правна общност. Той се казва Янис Папазахария. Те ни казаха, че всичко ще бъде наред, ако работим с конкретна банка, защото те винаги са работили много добре с тях. Ние бяхме искрено впечатлени от услугата, която ни предоставя. И а, този адвокат каза, че ако му дадем пълномощно, той ще обработи бързо документацията. И ние а, двамата излезнахме от срещата с впечатление, че на тези хора можем да имам довериме. И започнахме направихме среща за допълнителни въпроси. Зададохме въпрос за втора ипотека, за която чухме, че би могло да бъде проблем в а, Кипър. Те ни казаха, че имате много добър опит а, с а, този съответен строител и че обича да говори с тях. Той ни каза, че а, трябва да платим 120 евро, за да се регистрираме в поземления регистр. Говорихме с а, адвокат. Отново той ни каза, че няма в този случай никакви ипотеки. От банката ни казаха, че а, една ипотека в швейцарски франкове а, с много ниска лихва се препоръчва най-много за чужденци и че те имат много английски клиенти, които са се закупили тази ипотека. До този момент нещата вървяха много добре. Ние сметахме, че можем да имаме доверие. Върнахме се в а, Англия, за да довършим а, работата си там и да можем да отидем в Кипър. През това време поддържахме връзка с строителя. Те ни изпращаха снимки от прогреса на строителните работи. Междувременно ни уверяваха, че всичко върви както е планирано. Когато се върнахме в Кипър, казахме, че сме се върнали в Кипър и отидохме да видим нашата къща. не можахме да повярваме какво виждаме пред себе си къща въобще не е приличаше на проекта, който бяхме избрали. Освен това, електричеството се осигуряваше от генератор на място. Когато започнахме да задаваме въпроси защо тази къща е много различна от тази, която ние сме поръчали, те ни казаха, че това е къщата, която сме платили, която сме си избрали. Не можехме да влезем в къщата без ключове опитахме да погледнем през прозореца и видяхме, че и вътре разпределението не прилича въобще на това, което бяхме избрали. Чакахме да пристигне контейнера с нашите вещи. Междувременно останахме в хотел. Междувременно от а, персонала в хотела ни казаха, че а, къщите построени там трябва да изглеждат точно по този начин – защото така да трябва да отговарят на разрешението за ползване. Този парцел е бил препродаден на друг строител. Сега, когато попитахме защо сме получили различни снимки, те ни казаха, че снимките са ни били изпратени по погрешка. След като говорихме много, посетихме адвоката и той ни каза, че трябва да приемем това, което ни се предлага, защото а, строителите са действали разумно. Непрекъсна... След като влезнахме в а, собственост, видяхме, че има изключително а, много проблеми с довършителните работи. Започнахме да се оплакваме. Аз реших да оправя нещата сам, тъй като аз съм се занимавал с строителство. Видях, че основната ос, основната отпадъчна инсталация за отпадни води е била монтирана неправилно, поправих нещата. Не... Имаше и много други въпроси, с които трябваше да се справим, които ни отнеха няколко месеца. Ни, така и не можахме да се срещнем през този период с, с строителя. Той никога не беше на разположение. Разбрахме, че има и втора ипотека върху земята. Съсед ни каза, че вероятно наистина има втора ипотека и трябва да видим как стоят нещата в поземления регистр. Тъй като нашия адвокат беше проверил нещата, ние просто не можехме да повярваме, но се оказа, че наистина а, това, такава ипотека има, тя бе очредена още при ние да подпишем а, своя договор. Поставихме въпроса на, на адвоката и се оказа, че а, наистина нещата са така. Направихме си среща с дамата от банката. Тя каза, че няма никакви ипотеки. Искаме да получим официален документ, че наистина няма ипотека върху нашия парцел и а, съответната ни къща. Но от там нататък вече не можахме да се свържем с а, дамата. Разбрахме, че таксата ни за ипотека, месечната вноска се увеличила двойно отидохме да се срещнем с строителя и искахме да ни се върнат парите, тъй като договорът беше нарушен. Той просто ми се смени и каза, сега сте в Кипър. Освен това се опитахме да си направим среща с адвоката, но ни казаха, че той не присъства. Чакахме Изчакахме го нарочно пред неговия офис, опитахме се да говорим с него, той ни отказа среща. Не знаехме какви действия да предприемем от тук нататък, тъй като ни се стори, а, тъй като стана ясно, че сме били подведни от всички хора, на които сме сметали, че можем да вярваме. Сега ще се отнася до а, документа е собственост. Част от тях са били взети. Моята жена беше атакувана, когато пазаруваше в а, един супермаркет. Удариха я, тя падна на земята. Някакъв мъж е казал да се маха от Кипър, защото я чака още. И така това, което решихме просто да изоставим тази къща и да се върнем обратно в Англия. Купихме а, три апартамента в Кипър и две коли, които се наложи да изоставим там и сега сме разорени в Англия. В момента живеем под найем поради нелоялните незаконни практики, които се случват в Кипър благодарение на а, това нашите пари бързо свършват. Ние не можем да си представим какво ни чака за в бъдеще, но можем само да си представим, че нещата ще се влушат. Смятаме, че Алфа Банк и нашия адвокат заслужават доверие и че те ще ни защитят с договора, който подписаха от наше име. Ние знаем, че не сме единствените, които са пострадали от тези измами, но а, измамите продължават да се случат без никой да разследва ситуацията. Опитахме се да получиме правен съвет за тази ситуация но изглежда в Обединеното кралство, но се оказа, че нищо не може да се направи. Обсъдихме два, въпрос с двама кипърски адвоката. Те поискаха от нас сумата от 2000, ев, 2000 паунда и не ни помогнаха по никакъв начин. Съвсем наскоро една фирма ни, една адвокатска кантора ни каза, че Алфа Банк са спечели дело срещу нас през 2011 година те казват, че са се опитали да уведомят на адрес, на който ние никога не сме живяли. Освен това, те винаги са имали нашия имейл адрес, не са се опитали да се свържат с нас. Свързахме се с правната кантора в Англия. А, те се свързаха с Алфа Банк, но още не са получили отговор от банката. Може да видите от договора пред вас че те твърдят, че няма ипотека отсредена върху имота или върху сградата. Ако знаехме, че има ипотека върху земята, ние никога нямаше да купим нещо в Кипър. Ние бяхме а, измамени от Алфа Банк, от а, строителя и от адвоката. Кипър все още получава голямо финансиране от страна на Европейския съюз, а се държи по този начин с европейски граждани. Благодаря за това, че ни слушахте и се надяваме, че ще може да вземете отношение по нашия проблем. Благодаря ви за презентацията на вашата петиция. Разбирам от тези три петиции, че вашия случай не е изолиран, ако мога така да кажа. От страна на комисията имаме госпожа Реду. Надявам се, че правилно и произнася вашето име. Заповядайте, вземете думата. Благодаря ви, госпожо председател. Първо искам да кажа, че комисията споделя притесненията на вносителите на петицията и на другите европейски граждани, които са насочили вниманието на комисията към, тези, към тази драматична ситуация, в която са се озовали вследствие на порочни практики от страна на строители и банки в Кипър. Комисията е решена да вземе всички възможни действия, които са в нейната компетенция, за да гарантира ефективна защита на европейските потребители и разбира се правилно прилагане на европейското законодателство. Бих искала да отбележа все пак, че днес обсъждаме три петиции и ние смятаме, че една от тях 1236 не е свързана с другите две. Тази петиция 1236, за която току-що говорих, не е, е свързана с а, сигурността и безопасността на сградите. Вече сме обяснили, че Европейското законодателство не засяга подобни въпроси. Те са от компетенция на държавата членка. Закона на Кипър от 2007 година, който е споменан, споменат, транспонира директивата за нелоялни търговски практики и с нея се регулират взаимоотношенията между бизнеса и крайните потребители. Доколкото разбирам, в този случай става въпрос за това, че а, държавата не е укрепила достатъчно добре дадени сгради и това всъщност не е търговска практика от гледна точка на директивата. Що се отнася до действия през 2005 година, те са преди влизане в действие на директивата за потребителите, така че мога да се фокусирам в своя отговор само върху другите две петиции, които са свързани за това, че не се осигуряват нотариални актове и собственост на хората, които са купили собственост в Кипър. Няколко пъти сме казали, че случаите, в които не се прехвърля собственост, това не е нечестна или не е лоялна търговска практика, защото само тези практики, които са описани в, приложение 1-2 от директивата, се считат за практики, върху които ние имаме контрол. Все пак, търговците имат задължението да не предоставят а, заблуждаваща информация на, по отношение на основните характеристики на продуктите, които продават. Освен това, трябва да предоставят информацията по надежден и навременен начин на потребителите. Комисията смята, че липсата на информация преди подписването на договора за съществуване на учредена вече ипотека може наистина да бъде считана за злонамерено заблуждаване от гледна точка на директивата. Това, че са ви казали, че няма учредена ипотека, наистина е подвеждаща информация. Директивата се прилага от декември 2007. Преди това имахме една друга директива за подвеждащите реклами. Там се казваше, че трябва да има такива, че, че ако има договор, който създава е, дисбаланс между информацията, която е налична на двете страни, в такъв случай договора може да бъде счетен за невалиден. И те се прилага след като Кипър се присъедини към Европейския съюз през май 2004. Сега налагането и правоприлагането са в компетенция на държавата членка. Ето защо смятаме, че тези потребители, които са постарали, трябва да се възползват от трансевропейската мрежа за защита на потребителите, която има за цел да спре нечестни, нелоялни и злонамерени практики, които се случват трансгранично. В този случай службата за справедлива търговия би трябвало да може да се свържи с съответния офис в Кипър и ако се налага да спре тази практика. Сега, що се отнася до нелегални практики, тези неща попадат в обхвата на националното законодателство и поради тази причина трябва да бъдат разгледани пред националните компетентни съдилища. В същото време комисията работи много активно по отношение на правото върху недвижима собственост в Кипър. От 2011 година имаме структурен диалог с властите в Кипър. Те ни информират за действията, които се взимат на национално ниво, за да се справят с тези практики и да се осигури подходяща защита на европейските потребители в съответствие с европейското законодателство. На 14 март миналата година беше приета директива, в която се казва, че а, комисията може да се намеси тогава, когато в държавите членки нещата не се разглеждат правилно по отношение на договорното право. За момента сме поискали втори път информация от Кипър – ние смятаме да задействаме процедура за нарушаване, ако, следствие на нашата оценка, от а, кипърските власти се получи потвърждение, че те не реализират по правилен начин транспонираното европейско законодателство. Благодаря. Някой от колегите желали думата? Госпожа Синклер. Благодаря. Госпожо председател. <clears throat> Аз съм голям приятел на Кипър. И е, колегите от е, Кипър знаят, че във връзка с проблемите в Кипър и липсващите хора, там винаги съм оказвала подкрепа. Даже е, в продължение на две години живях в Кипър. Но когато бях избрана през 2009 година, получих поредица от жалби от избиратели в моя избирателен район, на които се оказа, че имат проблеми с собственост и имоти в Кипър. И даже а, съм а, говорила а, с а, предишния президент по този въпрос. Имах едно писмо от а, жалбоподатели, а, които а, твърдяха, че има някакви недоразумения в тези а, процедури, в тези производства. А, тези хора, след като са положили толкова усилия да стигнат до тук, това означава, че а, а, те са много обезнадеждени а, и е време комисията а, да а, се спре а, на техните проблеми, да а, анализира техните проблеми и да ги стимулират да ни дадат а, повече а, информация. Аз имам голямо уважение към кипърското а, а, правителство. А, ние а, бяхме големи. А, привърженици е, на това разширяване на Европейския съюз и е, всъщност има много ползи от присъединяването на Кипър към Европейския съюз. Но освен а, ползите, а, които и те черпят от присъединяването си към Европейския съюз, те трябва да поемат своята отговорност. Може би си мислят, идват тук чужденци и скупуват ни земята. Обаче те са се присъединили към Европейския съюз, изличат ползи от това и трябва да изпълняват и своите задължения. Благодаря. Някой друг? I would understand that um, Доколкото разбирам, жалбоподателите са направили много, даже извънредно много. Сега е наша задача да реагираме. Ние трябва да изпълним своето, своите задължения. Първата ни задача е тази жалба да не бъде приключвана. И е, мисля, че позицията на комисията трябва да бъде много по-категорична в този случай. Ако положите максимални усилия, със сигурно ще намерите с какво да подкрепите жалбоподателите. Защото е, съм сигурна, че не може вината да бъде вменена в, на тях. Е, за е, заключение, бихте ли искали, е, обръщам се към жалбоподателя, да направите кратко резюме? Вижте, ние не сме хора, които се опитват да ограбят земята от кипърците. Е, нали, е, има е, всевъзможни структури, които се опитват да продават тази земя по цял свят и мамят кого ли не, така както и измамиха и нас. Така че всъщност настояваме да се заемете с въпроса. Можем да ви уверим, че ще ви окажем подкрепа и се надяваме, че ще постигнем успех. Сега малка промяна в точките. Моля за вашето разбиране. Поради непредвидени обстоятелства ще се наложи точка 16. Това е петиция 336 от 2012 година да бъде разгледана сега след което ще преминем към точка 18, темата за социалните въпроси. Моля за вашето разбиране във връзка с тази промяна. Доколкото разбирам, вносителите на петиция 336 от 2012 са тук. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател, благодаря, госпожи и господа. Аз ще говоря от името на датското дружество за защита на животните във връзка с рутинното рязане на опашките на прасетата. Всъщност, хапането и отхапването на опашките, това е е стресова реакция при прасетата в резултат на неподходящи условия, при които те се отглеждат. В Дания 99% от 29 милиона прасета, които се произвеждат всяка година, са с отрязани опашки. Тези цифри показват, че тази практика е рутинна, за да не могат прасетата сами да отхапват опашките си. Цитирам тук официални документи на датското правителство. Отрязането на опашки се извършва системно, без достатъчно проучване от компетентния орган дали Земеделецът полага усилия за подобряване на екологичните условия или на управленските си системи. Нито датските производители на свинско, нито датските компетентни органи са направили опити да променят практиката си. И през 2011 година нашето дружество подаде жалба до комисията. Такова рутинно рязане на опашките се извършва в доста държави членки, сред които Франция, Белгия, Испания, Великобритания и Германия. Проблемът е европейски. В отговор на нашата жалба, комисията признава, че проблемът съществува така, както сме го описали и че положението е аналогично в няколко други държави членки. Комисията обаче не може да започне процедура за нарушаване на а, е, общностното право, а както и в миналото ще разчита на общуването между засегнатите страни и по-нататъчното образование и информация. Ние намираме този отговор за обезкуражаващ. Както и в някои други държави членки, свиневъдният сектор в Дания и датските компетентни органи са наясно с законодателството и знаят, че рязането на опашки може да се предотврати, но това изисква допълнителни средства, материали и пространство. Освен това, понякога се пораждат проблеми заради това, че някои производители отглеждат малки прасенца, а други отглеждат прасета за клане. При това положение рязането на опашките е по дефиниция рутина – и никакво образование или обучение не може да го предотврати. Освен това има и други държави, които извършват или използват този метод, а държави като Швеция, Финландия и Литва са изпълнили забраната за рязане на опашки, което веднага се отразява върху производството. Освен това, Онези производители, които изпълняват е, задълженията, е, не могат да търгуват с живи свине в Европа. И това ги възпира да изпълняват тази забрана. Например, миналата година Германия е купила 9 милиона прасенца от Дания за огояване в Германия. Всички те са били с отрязани опашки, е, тъй като германските производители искат да купуват само такива прасенца. Това означава, че пазарът е, е напълно недостъпно е, за унези, които не са отрязали е, опашките на своите прасета. Така смятаме, че трябва да се извърши промяна в директивата, като доказателствената тежест се прехвърли от производителите на прасенца, които режат опашките на малките прасета върху производителите на е, кланични свине, е, тъй като всъщност там се наблюдава проблемът е, с хапането, отхапването на опашките. Е, директивата е, е, би трябвало да е, направи да постигне такъв резултат, че а, само а, на късен етап да се режат опашките, ако всички останали средства не са дали резултат. Тази промяна ще премахне голямата разлика между а, търговските структури в свинепроизводството и а, текста на директивата и ще е по-лесно да се контролира спазването на правилата. Освен това, искаме да се. А, създаде специално изискване да има декларация от ветеринар като част от документацията. Е, в противен е, случай е, не може да се констатира дали е било необходимо да се извърши рязане на опашките. Компетентният орган би трябвало да иска да види декларацията, когато извършва контрол върху стопанства, където се държат прасета с отрязани опашки. От огромно значение е, е, че има такова огромно разминаване между изискванията на директивата и е, европейското свиневътство. Е, тази разлика трябва да се преодолее. Това трябва да се направи с цел хуманно отношение към а, свинете, а, които директивата би трябвало да защитава, както и за да се гарантира а, изпълнението на законодателство, което е демократично прието в Европейския съюз. Благодаря. Може ли сега комисията да вземе дума? Благодаря, госпожо председател. Да, наистина. А, това, което. А, предложи като наблюдение е, вносителят на петицията е, е уместно. Е, много интересни предложения има. Няма никакви фактологически проблеми с тази жалба. Позицията на комисията е малко по-различна. Вярно е, че проблемът е доста разпространен. Има доста държави членки, които са в нарушение на директивата по тези въпроси. Но комисията не смята, че чрез промяна на правилата ще се постигне промяна в практическото положение. Трябва много повече обучение и пряк контакт с операторите. Има множество мерки, които са били предприети Проблемът с отрязването на опашките е сложен, както до някъде е, обясни е, и вносителят на петицията. този проблем е обвързан е, с търговската реализация на пресенцата. наистина. някъде е по-лесно да се въведе пълна забрана, защото има е, пълно е, контролиране на цикъла от раждането на малките прасенца до влизането на прасето в кланицата, докато там, където е, както в Дания или в други страни се изнасят малки прасенца за огояване в други държави членки, тази забрана не може да се спази, защото пазарът изисква прасетата, когато се търгуват, когато се купуват и продават, да бъдат вече с отрязани опашки. Е, това и изисква а, м, използването на определени а, е, инструменти, както рязането на опашките, така и альтернативните методи. Е, фактът, че е, животните е, се раждат или отглеждат в други помещения и в други държави членки се отразява. Има множество други фактори също така. Пространството, с което разполагат животните, начина по който то е застроено, почвите и така нататък. Има натрупана доста добра практика. Има стратегия за хуманното отношение към животните, прията миналата година. И една от целите, които които би желала да постигне конкретно комисията, е да очертай за следващите години набор от примери, е, добри примери е, от практиката е, във връзка с отглеждането на прасета, включително и по отношение на използваните инструменти. Но е, значи е, най-напред започнахме е, с отношението към свинете майки, които се отглеждат групово. И от март месец сме започнали да работим за, по отрязването на опашките. Да, под, тъй като проблемът е общ и санкциите не са непременно ефикасни. Интересни са предложенията на вносителя на петицията, но може би те няма да ни дадат необходимите технически решения, защото проблемите, с които се сблъскваме, са и с технически характер. Е, след е, постъпването на жалбата се свързахме с датските компетентни органи и установихме, че наистина има много нарушения, поради което е, препоръчахме да се работи за е, създаване на датски е, ръководни насоки, ръководни принципи, които да бъдат възприяти от производителите. Има нещо по-общо в рамките на стратегията за хуманно отношение към животните от 2012 година. Комисията иска да предложи изграждането на мрежа, в която да се обединят е, центрове за високи постижения е, във връзка с хуманното отношение към животните. Това е едно от предложенията, на които ще настояваме и по които ще работим, защото смятаме, че има реална потребност не само от законодателство, но и от технически изпълнителски структури в държавите членки, така че свиневъдният отрасъл по-добре да бъде запознат с изискванията и да има повече възможности да ги спазва. Um, Благодаря. А, колега Тейлър, мисля, че ви искате да се изкажете. Да, благодаря много, госпожо председател. Благодаря и на вносителя на петицията. Също така благодаря и за отговора от страна на комисията. Това не е само датски проблем. Рутинното рязане на опашките във Франция и Германия също е доста разпространено. Има други страни като Швеция, Финландия, Литва – те не се, не се занимават с това. Става въпрос за хуманното отношение. То е свързано с а, пространство, което е отделено на едно животно, с цел подобряване на условията на живот и да се а, намали възможността за поява на този стрес, който води до отхапване на опашките. Ясно е, че тук подхода на комисията да подходи към нещата обикновенно, по обичайния начин, не върши работа в Дания по отношение на рязането на опашката. 99,1% и 2% от всички прасета на пазара са с отрязани опашки. Това показва, че нещата, които правим в момента, не работят. И в този случай ние би трябвало да стартираме процедура за нарушаване на европейското законодателство. Начина по който се отглеждат пресенцата затруднява изключително много спазване на директивата. Пресенцата се ражда и след това се изнасят в страни, понякога дори в трети страни. Въпросът е, че преди самата продажба им се отрязват опашките можем да се опитаме да променим законодателството. Очаква се следващата година да има препоръки в тази насока, но трябва по някакъв начин да можем да оправдаем и да можем да докажем, че рязането на опашките е оправдано и това би могло да стане със становище на един ветеринарен хирург. В заключение, мисля, че позицията на комисията не е приемлива. Съгласен съм, че трябва да се стартира процедура по нарушаване за нарушаване на европейското законодателство, това ще ни... Тоест, ние не трябва просто да се надяваме, че за бъдеще нещата ще станат по-добри, а трябва да направим нещо в тази насока. Благодаря. Аз съм председател да давам думата на следващия колега. Благодаря. Госпожо Пресател, благодаря за това, че дойдохте. Знам, че в групата за хуманно отношение към животните имахме една дълга презентация за рязането на опашки на пресетата и е наистина срамно, че една такава много ясна директива така ясно се нарушава. Ние знаем за това от години и аз съм наистина леко изненадана, че комисията търси сложност в това. Нека не се залъгваме, нищо не е било направено. Това е факт. Просто се приема, че това се случва. Производителите на прасета искат да бъдат тези от тях, които искат да бъдат чести, да се грижат добре за своите животни, нямат шанс на пазара, защото знаем за а, какво лошо отношение към животните си говорим. Вие много добре знаете, обръщам се към комисията, че отхапването на опашките е много ясен сигнал, че животните не водят добър живот при добри условия. Така че правилният отговор на комисията към нас не би трябвало да бъде препоръка на образование. Моля ви се, тези, които искат да се образоват, да се образоват. Комисията трябва да настоява повече за изпълнението на европейското законодателство. И това е вашата задача, вашата работа да гарантирате, че нашите закони се изпълняват. Поради тази причина трябва да имаме по-силни инструменти от просто сладки приказки. За малко да използваме една много животинска дума, но няма. Няма значение. Мисля, че вашето предложение документацията да бъде свързана с, с а, място, на което се отглеждат, трябва да сме наясно с това, че не малките прасенца си отхапват опашките, а големите. Така че, мисля, че тази петиция трябва да бъде открита. Тук трябва да зададем ни много силни въпроси, много ясни въпроси към комисията какво правят, за да се спази този ясен закон. Благодаря за вашите коментари, благодаря за вашите бележки, благодарим и на вносителите на петицията, че ни представиха своята петиция. Това, което бих предложила е, че да, за момента наистина петицията трябва да остане открита, трябва да зададем някои въпроси, трябва да упражним, трябва да да помолим комисията да стартира производство срещу Дания в този случай и да бъде много по-силна в своите мерки, защото на комисията трябва вече да е станало ясно, че а, не сме никак доволни от отговора, който получихме. И това го казвам като обобщение. Само още нещо искам да кажа. Ние в Дания имаме една голямо производство на свинена глава от населението, но това е един въпрос, с който трябва да се справим честно, наистина. Трябва да засегнем всички държави, в които знаем, че това се случва. Германия, Холандия, всяка една държава, в която знаем, че това е практика. И така, нека благодаря на вносителите на петицията които дойдоха, представиха ни своята петиция, този проблем. От тук нататък ще поддържаме връзка с вас. Благодаря ви. И така, стигаме до 18. Става въпрос за петициите по социални въпроси. Тук са няколко петиции. 267, 474, 479, 483, 625, 1261, всичките са от миналата година. С това давам думата на господин Кути, който, доколкото разбирам, присъства тук. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Както казахте, казвам се Ласло Кути и съм председател на Организация за защита на интересите на а, хората, имащи право на предсрочно пенсиониране. 10 000 са нашите членове. Много е странно, че сме тук. Тук сме, за да ви кажа, че е, всяка е, държава е, членка има суверенно право да промени системата на социално осигуряване, но в нашия случай не стана точно така. Какво стана? През 2012 година на 1 януари влезе в сила закон, който засягаше лицата, пенсионирани 10 години по-рано и ги лиши от статута на пенсионери. Тук ставаше дума за разбира се, бивши военнослужащи, но и за представители на много други професии и занимания. Ватмани, миньори и други лица, имащи право на предсрочно а, пенсиониране. А, да кажем, хора, които са работили а, с рентгенови апарати или са били изложени на а, ионизиращи лъчения. Тези хора са имали право преди на 25 години трудов стаж, за да се пенсионират. Също така и полицаите, 60 или 70% от тях се пенсионират предсрочно. А, значи от тях се изискваше да изпълняват задълженията си и без да им бъде платено. Аз се пенсионирах през 2001 година. При а, една напълно устройна правна уредба. Сега а, уредбата е такава, че аз вече не съм пенсиониран. Като граждане на Европейския съюз ви питам. Мога ли да купя един килограм хляб и след това да се е, случи така, че правителството да издаде указ, че след като съм го купил, този хляб вече не ми принадлежи. Нашата жалба е свързана и с това, че статусът на пенсионирани лица, който бяхме придобили, датираше от доста отдавна. Ние не бяхме в активна възраст на трудовия пазар. Ние се бяхме пенсионирали съвсем законно. И всъщност законът, който бе прият и влезе в сила на 1 януаря миналата година, имаше обратно действие. Според нас това противоречи на европейските норми. Ние се гордеем с това, че сме европейци. Много сме доволни, че Жозе Мануел Барозо, председател на Европейската комисия, предупреди е, нашето правителство, че трябва е, да спазва демократичните ценности. Ние подкрепяме господин Барозо и смятаме, че тези ценности наистина трябва да се отстояват. Искам да добавя едно. Изготвяйки този законопроект, е, правителството не се допита до нито една организация на пенсионирани лица. Те се допитаха до синдикатите, но синдикатите представляват работещите в момента. А, значи, не говорим за закон, който ще произведе ефекта си за бъдеще. Този закон ретроагира и всъщност правото на пенсиониране изчезна с задна дата. Тези, които 10 години живеят е, като е, пенсионирани, в един момент трябва е, напълно да променят живота си и да се върнат на работа, Точно това е съдържанието на закон на 107 от 2011 година. Благодаря за това изложение на фактите. Извинявам се, ако не произнасям добре вашето име и, и въобще имената на жалбоподателите. Не говоря унгарски. Е, вторият е, оратор, който е поканен тук и сега може да вземе думата, е господин Катос. Благодаря, госпожо председател. Катуш Карлой vagyok, Magyarországról érkeztem. Казвам се Каро и Катуш е, и съм унгарец. Представлявам сдружение с 3000 членове. 1860 от тях са подписали петицията, е, предложена на вниманието на вашата комисия днес. Аз самият съм бил митнически служител. Приятемо Magyarország Európai Uniós csatlakozását biztosító kiváló magyar határ. И смятам, че е, беше голям шанс възможността да участвам в работата на митничарите. Когато Унгария се присъедини към Европейския съюз. Е, пропътувал съм а, е, а, е, 1500 км, за да дойда в Брюксел, защото в Унгария не съм намерил справедливост нито от унгарския парламент, нито от унгарските съдилища. Ако съм пропътувал това разстояние, мога да ви кажа, че моите другари, които сега ме гледат и слушат в Унгария, са изпълнени с надежда, че тук в Брюксел, в центъра на демокрацията, на върховенството на закона, ще получим помощ. Те се надяват и даже се молят тази петиция да приключи благоприятно и да бъде разгледана така, че да послужи в бъдеще като пример за това, че не може да се приемат такива закони с ретроактивно действие, че не могат да бъдат отнемани а, права от лица, които са работили 25 години, които е, са изпълнявали стриктно националните закон, законови актове е, и от тях са почерпили правата си. Невъзможно е от, просто за една нощ тези лица да бъдат лишени от така придобитите си права. Тук говорим за 43 700 души, пожарникари, полицаи, експерти по националната сигурност. И изведнъж, съвсем внезапно, тези хора, така както са пенсионери, се оказват в положение по силата на закона, прият преди 18 месеца, а с обратно действие вече да не са пенсионери. така те е, се превръщат е, в е, хора, които получават обществено-осигурителни обещетения, а не пенсии. Тези обществено-осигурителни обещетения могат или социални помощи могат да бъдат променени като размер във всеки момент, а във всеки момент а, а, могат да бъдат и отнети. През 1900 55-та година моят дядо беше пенсиониран без никакво предизвестие и така внезапно, след което той си запали къщата от отчаяние. Така че един закон не може по този начин да променя правата на хората, които са се пенсионирали. Говорим за хора, които са участвали във войните, във войните в Западните Балкани. Те са защитавали интересите на Европейския съюз. Те са се били за а, демократичните ценности. И аз имам в тази връзка следния въпрос. Възможно ли е Европейската комисия в няколкото странички, е, в които е, се, съдържат, е, се съдържа техния отговор, да ни каже, че нарушението на правото на собственост, забраната на дискриминацията. В случая не се поставят на дневен ред. Аз се надявам, че комисията ще преразгледа своята позиция. Това са хора, които са се борили е, за а, интересите на Европейския съюз. С 16% са намалени сумите, които те сега получават вече в качеството на социални е, помощи, а не е, е, като пенсии даже. И за това не знаем причината. Е, може ли а, е, да а, е, е, се а, приема такъв закон с обратно действие? Аз съм унгарски гражданин, работил съм 25 години и се намирам в такова недостойно положение. Толкова много ми струва а, и като време, и като средства и идването до Брюксел. Мога да кажа. че тук сме загърбили онези исторически предпоставки, които са довели до създаването на Европейската общност. Това става в нашия случай. загърбваме причините, поради които е създадено едно пространство на мира в Европа. Не може да се допуска такова нещо. Не може да се допуска в една столица като Будапешта да се отнемат така права. Папа Франциск I казва следното в Аржентина за Конституцията. Законите и Конституцията се правят за да бъдат спазвани, а не за да бъдат променени по политически или лични причини. Преди година и половина някой се е осмелил да измени унгарското законодателство за да а, отнеме правата на а, хора, които работят в опасни транспортни сектори, в мини, а, в други опасни а, сфери на човешката дейност, а, без да ни. А, даде нищо в замяна, това не отговаря на никакъв базисен принцип в Европейския съюз. И аз искам от името на хората, които ме гледат в Будапешта, да задам въпроса. Полицаите, хората, които са работили в сферата на сигурността, как ще стигнат до 64 годишна възраст? Как ще доживеят? Съгласно статистиката, ние няма да доживеем просто тази възраст. Миналата година а, присъствах на поне стотина погребения на свои колеги. Зная, че тези хора не бяха на повече от 45-50 години. Защо а, в Будапеща а, не се а, разбира, че войниците имат право на предсрочно пенсиониране? Ако от нас се отнеме това право, то ще бъде отнето и на всички бъдещи поколения. Как изисквате от един пожарникар да работи активно и резултатно, когато е 60 годишен? Кой ще пази границите на тази общност? Като се знае какви са миграционните тенденции. Е, старата система на пенсиониране може би не беше много добра Извинявам се, ако говоря прекалено емоционално, но мисля, че е също а, важно а, да се а, обърне внимание на този въпрос. Надявам се, че ще се върнем с дигнати глави в своята родина, ползвайки се от вашата подкрепа. Благодаря ви много и на двамата за презентацията. Разбирам, че сте емоционални по тази тема. Не трябва да се извинявате за това. И сега а, да помоля госпожа Келга от а, комисията да говори. Благодаря ви, госпожо председател, че давате възможност на комисията да отговори на тези 6 петиции, които бяха внесени в тази комисия от унгарски граждани. Ако ми разрешите, моят отговор ще бъде разделен на две части. В първата част ще обясня какво не можем да направим и защо не можем да го направим. И във втората част ще представя на вносителя на петицията нещата, които можем да правим, нещата, които правим активно и защо ги слушаме много внимателно и че тяхното послание е получено от нас. Шесте петиции засягат един пакет от пенсионни реформи в Унгария, който беше прият миналата година. Ние вече разгледахме един въпрос, който ако не е с а, подобен характер, то пак става въпроса за пенсионната реформа. Девета точка от а, нашия дневен ред сутринта пак става въпрос за реформа в пенсионното осигуряване. Тези петиции представляват над 2000 е, подписа, които са събрани и засягат конкретна група държавни служители, най-вече полицаи, военни и гранични служители. За техните пенсии се заменят с Now, I can, I have a lot of sympathy and my colleagues... с социално-осигурителни пакети за хора, които са работили в тези, нека ги наречем патриотични длъжности, става въпроса за военни, за полицаи. Разбирам, че тук е намесен и въпроса свързан с гордостта в момента, в който хората виждат, че техните пенсионни права се заменят от несигурните осигурителни права. Наистина разбираме вашето послание, разбираме и ситуацията. Въпреки това, вие сте видяли нашия официален отговор – Мое задължение е тук да ви повторя как стоят нещата от правна гледна точка. Начина по който са учредени системите за социално осигуряване, включително пенсионните системи, са от почти изключителна компетенция на държавите членки. Това е изрично поменато в ДЕС което е нашата конституция, конституцията на Европейския съюз и на вас като част от Европейския съюз и на хартата на основните права, защото някои от вносителите на петицията твърдят, че унгарския закон, с който се въвежда това изменение – за държавни служители от полицията, от а, военните части и така нататък, а, влиза в разрез с, европейския, с европейското законодателство. Това не е така. Няма европейски законодателен акт, който да каже на Унгария по какъв начин да организира своята пенсионна система, включително а, периода на преход, включително и въвеждане на определени марки а, на мерки, извинявайте. Ние нямаме право да се месим в начина по който се провежда тази реформа. Това са лошите новини. Една от петициите иска да се анулира закона в Унгария. Това не може да бъде направено, защото не влиза в нашите правомощия. Смятам, че е за добро, че ние не можем да се месим в тази област, защото това ще доведе до много голямо брожение сред гражданската общественост. Има една от другите петиции, която засяга дискриминация в официалния ни отговор. Харта за основните права, която често се цитира, е, се прилага в държавите членки само тогава, когато прилагат европейско законодателство. Тоест, тя не, няма пряко въздействие върху гражданите на държавите в Европейския съюз в случая с, с, с осигурителните системи. В този случай не можем да дадем активен или проактивен отговор, например да стартираме процедура за извършване на нарушение от страна на държава членка. Разбира се сега, що се отнася за аргумента за дискриминация. Тук определено има нещо и а, мисля, че това може да бъде решено от Съда по човешки права. Там се решават такива въпроси и там не знам по какъв начин решават за допустимостта на дела, но може би там може това да се случи и по този начин да получите правна помощ. Това е частта, в която ви обяснявам, че не можем да извършим определени неща от правна гледна точка. Сега, искам да стигна до частта, в която, по която ние работим много активно в Европейската комисия заедно с държавите членки, така наречената рамка за отворен метод на координация. Държави, които пострадаха от финансовата криза, например вашата държава, тя се усети много силно. Държавите членки се стимулират от комисията и в съвместна работа с комисията са разработени няколко инструменти, които започват да набират инерция и това изнадва дори нас, служителите на комисията, които от години вече искаме тези неща да се случат и изведнъж, ето виждате ли, получаваме този много активен отклик от страна на държавите членки. Това са форумите, в които вашите въпроси ще бъдат обсъдени и ще бъдат разгледани. Имаме рамката Европа 2020 с европейския семестър, в формата на който държавите членки предават на комисията националните програми за реформа. Следващия европейски семестър ще бъде през април, следващия месец. И тогава комисията предлага на съвета каква позиция да заеме по отношение на тези програми за реформа on the implementation and also on също така даваме своята оценка по отношение на реализацията и възможни негативни въздействия, защото ние виждаме навсякъде социалните ефекти на економическата криза. Не искам тук да говоря прекалено общо, защото вас ви интересува само един конкретен аспект от цялата картина, но искам да ви кажа, че ние покриваме широк спектър въпроси, които и една част от тези неща са означени за вас и вашите колеги. След това имаме Комисията по социални политики. Там държавите членки си правят партньорски преглед на реформите, които всяка една от тях предлага. Комисията подпомага тяхната работа, осигурява председателство. И това, което се случва, е една, един партньорски преглед на съответните системи за осигуряване и очакваните реформи. Има много голяма динамика в тези две работни среди Европейския семестър и комисията. И мога да ви уверя, че Унгария също участва много активно в тези две инициативи и процеси. Освен това, си сътрудничим близо с Организацията за економическо развитие и сътрудничество – Унгария е нейна членка. Бях в Париж миналата седмица да говоря по тези въпроси, не само от гледна точка на Унгария. Както комисията, както и държавите членки, те се фокусират все повече и повече върху социалния ефект на последиците от финансовата или економическата, или политическата, или както искате наречете криза. Всичко това ще се види, ще се разгледа в рамката на ОИСР. Унгария наистина понесе доста тежък економически стрес. Вие знаете, че през май 2012 година там бяха предприяти много тежки мерки. И това може би е една от причините, тук аз просто а, излагам хипотеза, може би това е една от причините вашето правителство да реши набързо да приключи реформата, вместо да продължи този процес в рамките на няколко години. Пенсионните реформи винаги са а, проблем във всяка една страна, на всеки континент, защото винаги има някой, който губи. Те никога не се случват а, така, че да носят а, успокоение. В момента 8 държави членки. В 8 държави членки има процес на реформа. Комисията разглежда по какъв начин те въздействат различните групи хора. Ние до голяма степен сме притеснени от нарастващото обедняване на по-възрастните работници, освен това от бедността на пенсионерите, така че а, ние говорим за адекватност на пенсиите. Това, това е в центъра на нашето, на нашето внимание. Благодаря ви за вашето внимание. Чухме ви, слушахме ви, разбираме ви, но нямаме правен инструмент, с който да можем да вземем мерки. Благодаря на комисията. Преди да дам думата на колегите ми, искам да ви напомня, че имаме осигурен превод до 6.30 и се вижда, че закъсняваме. Първо ще, да дам, ще дам думата на господин Табачи. Благодаря много. Благодаря. Госпожо председател, десетки хиляди хора изумяха, когато стана това в Унгария, когато бяха урязани правата им, всъщност отнети. И те искат да чуят от е, комисията е, по петиции е, дали Европейският парламент е, ще им помогне. Трябва да бъде взето решение, което е отговорно и етично. Има четири основни е, принципа. Е, които трябва да бъдат спазвани и това е изискване при присъединяването на Унгария към Европейския съюз, а и изискване в, на други плоскости. Например, ретроактивното действие на закона по принцип е забранено. В съвета на Европа има достатъчно практика натрупана по този въпрос, както и съдът в Страсбург е натрупал достатъчно практика. Обръщам внимание, че Европейската комисия вече е образувала производство за неизпълнение на задължения, проистичащи от общностното право в връзка с пенсионирането на съдиите и промяната на пенсионната възраст за съди. На Европейския съюз даже се е произнесъл вече и е осъдил ставащото в Унгария. Тоест, е, говорим за едно противоправно положение. И тук става дума за същото. Както и при съдиите, тук е, законът ретроагира. Вторият основен принцип е принципът на правната сигурност – не може е, законодателството да е такова, че в никой момент да не сте наясно с него. Трето, тези лица в Унгария, които са засегнати от това обратно действие на новия закон, нямат право на съдебна защита. Те не могат е, да обжалват нито пред националните съдилища, нито да стигнат до съда в Страсбург. Е, е, за пръв път те не могат изобщо да подават жалби. Следователно, трябва да се даде възможност за обжалване. Хартата за основните права и изисква да има справедливо право на обжалване. Това а, са а, трите основни принципа, а, които са нарушени, но има и още един а, а, четвърти принципът на човешкото достоинство. Миньорите, пазителите на границите, полицаите, те всъщност бяха едва ли не изкарани престъпници в унгарските медии. Следователно бе нарушено тяхното човешко достоинство. Предлагам в тази връзка да не се а, приключва петицията да се иска официална позиция от унгарското правителство и ако това не даде резултат, да бъде сформирана анкетна комисия, анкетна делегация. От тук от тази зала трябва да бъде призовано унгарското правителство да а, сложи край на това нетърпимо положение и да изплати обещетение на пострадалите лица. Трябва да се поиска а, Европейската комисия а, да ревизира изначално и фундаментално своята позиция. Благодаря, господин Бощинар. Драж петиционари, distinși колеги. Spun din start că răspunsul comisiei... Уважаеми колеги, от самото начало отговорът на комисията беше не само незадоволителен, но той е много технически, той е кодиран всеки път, когато и това се случва, когато обсъждаме съдбите на хора. Той е доста бюрократичен. Казвам това, защото комисията ни казва, защо не можем да направим нищо. Не можем да направим нищо. И защо можем само да дадем отговор на десетки хиляди хора? Първо, критериите от Копенхаген са а, предварително условие за а, приемане на всяка една държава членка в а, Европейския съюз в пакета с преговорни мерки. И а както много добре знаете, такъв беше случай с Румъния и с други страни, в главата за правосъдие най-вече се говори за стабилност и за предвидимост на правната рамка. В този случай това не е така. Всичко се случи за една нощ, без да има консултация с социалните партньори. Второ, пенсията се счита за актив, с който правителството има право да разполага, но това е право на собственост и като такова то не може да бъде нарушавано. Трето, принципът на ретроактивно третиране не работи от времето на римската империя. Той работи само в тоталитарни режими. По какъв начин Европейската комисия може да каже, че ретроактивният принцип е добре за Европейската общност? И в тази връзка искам да попитам вносителите на петицията дали те са получили някакво официален документ, в който, са описан, в който е описано правното основание възоснова на което правото на пенсия им е отнето. Нямаше такова официално уведомление и по този начин вносителите на петицията нямаха достъп до правосъдието. Питам, възможно ли е да се откаже достъп до съдилищата на подобни вносители на петиция, те нямат а, начин по който да се справят с ситуацията в собствената си страна или някъде другаде, защото няма правно уведомление, няма правно основание, някъде документ, в който се казва от утре ви, взим, ви отнемаме това право. Така че, ако това се е случило, задавам въпрос към Европейската комисия. Да, има европейски стандарти, но ако тези стандарти се нарушават, тогава какъв е смисъла въобще да имаме европейски стандарти? Освен това, ние продължаваме да казваме, че Европа е засегната от а, кризата, но в Румъния предишното правителство прие подобни стъпки, предприе подобни стъпки и това а, решение беше оспорвано и делото беше спечелено в съд, защото хората имаха достъп до правосъдие. Настоящото правителство трябваше да плати за това, което беше извършило предишното правителство. Така тежеста се прехвърля към бъдещите правителства. И сега комисията казва, е добре, какво друго да направим? Не, това означава, че представителят на комисията приема факта, че Европейския съюз изоставя социалния модел, който беше подкрепен от председателя на Европейската комисия. И то тук говорим за военни хора, които са служили на своята страна, които са се жертвали за нея. Ето защо аз ви предлагам тази петиция да остане открита. Освен това, председателят на нашата комисия трябва да уведоми унгарското правителство и трябва да поиска обяснение и трябва да потърси какво е правното основание, според което вносителите на петицията нямат достъп до правосъдие. Освен това, Комисията по заедостта трябва също да се изкаже по тази петиция и не на последно място. Трябва да изпрати меморандум до комисар Андор, който въпреки, че е унгарец, на него му е забранено да каже на Европейския парламент дали а, дали можем да осъдим на бедност 40 хиляди унгарци, които са служили на своята страна. Благодаря ви. Благодаря и аз, казва председателят. А, искам само да ви напомня за това колко е часът. Колегата Генц, това, което ще направя е следното. Много бе казано. А не съм удовлетворена от становището на комисията. То е неприемливо. Говорим за 43 000 унгарски граждани. Сутринта по подобен случай реакцията на комисията беше същата. Нищо не казаха. Значи Е, сутринта говорихме е, за е, пенсионирането на лицата с увреждания и пак комисията нищо особено не каза. Сега тук Съдът на Европейския съюз установи важен прецедент. Той заяви, че е недопустимо да няма по отношение на съдиите преходен период Правото на пенсиониране има приоритет от гледна точка на правното сигурност. Има един механизъм, който се нарича Judicial Scoreboard, сравнителна таблица в областта на правосъдната работа. И това е прекрасен инструмент, който може да ви помогне. Сутринта говорихме за 340 хиляди души, сега говорим за още 43 хиляди души. Огромна бройка все хора, които нямат никаква възможност за обжалване на мерките, които се предприемат спрямо тях. В основа на справедливостта и на правосъдието е правото на обжалване. Всичко това трябва да се вземе предвид от комисията. И двата случая трябва да бъдат разгледани е, аналогично един на друг. Е, както знае добре комисията, методът на откритата координация нищо не решава. Е, благодаря. Е, най-напред ще дам думата на, е, на колегата на колегата от Унгария. Всички унгарци да се изкажат първо и след това господин Бекер. Благодаря, госпожо председател. Много ми беше интересно да е, чуя на къде ще се развият разискванията днес. Като се има предвид, че тук сме преди всичко политически. Кое, а, в случая става дума за политически разисквания под прикритието на технически разговор. А, тук става дума за едно очернене. Става дума за обвинения от една а, организация с 3000 членове и петиция, подписана от 1860 души. Те не са представителни. Беше казано, че а, хиляди ни гледат а, по телевизията в момента, но много повече хиляди в Унгария знаят, че става дума за политически въпрос Petíciós Bizottsága, és nem a, egy Európai Системата, е, от която са се ползвали тези хора преди, не е била справедлива. Ние сме тук в Европейския парламент. Това не е анкетна комисия, която да разследва унгарското правителство. И понеже се говори за възможността за обжалване, трябва да се помни фактът, че тук сме в комисията по петиции. Говорим за петиции, за жалби и трябва да преценим дали сме компетентни да разгледаме съответните петиции или не. Непознаването на правото не извинява никого. Този, който не познава закона, все пак е длъжен да го спазва. В случая става дума за нещо, за което комисията по петиции не е компетентна. И има много доводи, няма да ги повтарям днес. Не може да се каже по тези петиции, че има нарушение на актовете на Европейския съюз. Тук става дума за въпроси от чисто национална компетентност, общност на компетентност липсва, поради което а, може да се явите, ако желаете, пред Национален съд. Ако искате, може да съзирате съда на Европейския съюз, но не можете да занимавате Комисията по петиции в Европейския парламент. Колегата Бекер. Ще бъда съвсем кратък. А, в избирателния си окръг съм а, главен секретар на една голяма пенсионерска организация, която за първи път в Европа получи а, правомощията на пълноправен социален партньор, т.е. ежегодно договар... участваме в договарянето на пенсиите с правителството. Такова нещо другаде в Европа няма. Знаем много добре, че и от е, примера на нашето правителство и от другите европейски е, правителства, е, че всички правител... самите европейски структури са предотвратили европейската компетентност в областта на пенсионното законодателство. Така че нека да бъдем честни към вносителите при цялото разбиране към проблемите им. Нека да не възбуждаме надежди, че от Брюксел може да се задвижи нещо. Твърдя, че е много по-полезно да се използват различните варианти извън нашата комисия. Дали това ще е съда по правата на човека, дали ще са политически контакти чрез комисаря. Тоест всичко това ще свърши много повече работа от нашето ниво, за което се боя, че не може да допринесе по никакъв начин за решаване на проблема. Утре в социалната комисия ще гласуваме бялата книга за пенсионното осигуряване. Това е първата голяма крачка към социалния съюз в Европейския съюз. Но и там много е, дебело е подчертано, че субсидиарността на пенсионните системи си остава в сила и те са прерогатив на държавите членки. Не го казвам за да отхвърля жалбата, а просто за да не будим на празни надежди. Uh, Разбирам и вашата позиция, но нека все пак просто ви изтъкна, че тук мисля, че става въпрос за основни права Комисията по петициите винаги участва активно по въпроси, които засягат основните права. И така, за да обобщим различните становища, различните позиции, разбирам, че за момента оставяме петицията открита, първо. Второ, търсим подробно обяснение от страна на комисията, защо това, това и това не могат да бъдат направени, така че да ни предоставят писмен документ. И трето, ще приема предложението да поискам официалната позиция на унгарското, пред... на, на унгарското правителство, да видя по какъв начин те виждат ситуацията. Предлагам секретарията да събере а, тези отговори и да продължим от тук нататък вече разговора в рамките на нашата комисия. От тази гледна точка и в заключение искам да благодаря на вносителя на петицията за тяхното отделено време и усилия, за това, че дойдоха тук. Минаваме към точка 19. Става въпрос за петиция 1557 от 2009 година. Доколкото знам, носители на петицията са тук. Не, само комисията. Добре. В такъв случай дали мога да помоля комисията да ни даде своето становище? Благодаря. Тъй като вносителя на петицията не е тук, искам просто да обобщя след а, предишна среща на тази комисия получихме отговор от Унгария, в който те ни казват какво мислят по отношение на петицията. Също така получихме и отговор от вносителката на петицията. Като проверим какви са, като видяхме какъв е отговора на унгарското правителство, ние все още поддържаме своята позиция, а именно, че няма доказателство за нарушаване на европейското законодателство. Имаше един дълъг списък в отговора, който предоставя обяснения. Това е приложено към документацията. Там се, казва, там се казва какви нови мерки са взети от новото правителство. Знаете, че петицията беше внесена по време на мандата на предишното правителство. Вносителката на петицията в а, своя отговор казва, че всъщност тя е внесла петицията през 2009, защото тогава правителството не е искало да води диалог с малките и средни предприятия. Новото правителство е подел конструктивен диалог, търси се тяхната позиция, говори се по въпроса, така че някои от въпросите, за които става въпрос в петицията, са разрешени. Комисията не може да стартира процедура по нарушаване на европейското законодателство подобна е проблема като в предишните петиции. Основният проблем, който, за който се засяга, са проблеми свързани с упражняването на бизнес дейност, бизнес средата. Ние от комисията гледаме внимателно какво правят от унгарското правителство в рамките на стратегията Европа 2020 и европейския семестър – главна дирекция предприятия също са излезнали с документ, в който се правят препоръки за създаване на по-добра бизнес среда в Унгария. Също така бяха засегнати някои въпроси по отношение на по отношение на а, данъчното облагане. Моля, председателката моли да се побърза, защото преводачите вече тръг, трябва да тръгват. Съвсем накратко. А, вносителката на петицията разбира, че тези възражения по отношение на ДДС системата в Унгария всъщност не са в нарушение на европейското законодателство. Там нещата са в хармонизирани спрямо европейското законодателство. Изглежда, че задължението да се плаща ДДС независимо от това дали фактурата е платена или не, е част от директивата за ДДС. Все пак трябва да се спомене, че има възможност държавите членки да изберат и друга система. Това е в член 66. Те, държавата членка може да реши, че ДДС се дължи само тогава, когато има плащане по фактурата. Това би било решение на част от проблемите изложени в петиса, но това не е, няма задължителен характер. Унгария може да разгледа тази възможност. Друго нещо е, тогава когато има услуга или се предоставя някакъв вид работа, за който още не е получено заплащане, може да се внесе корекция в данъчната основа. Наистина има възможност в член 90, алинея 2, нещата да се случат по различен начин поради причини свързани с тяхната финансова политика, Унгария са решили да не предприемат и да не приемат такава мярка. Сега, що се отнася до срока за възстановяване на ДДС, в директивата за ДДС се казва, че държавата членка може да определи условията, при които това да се случва. Тук нямаме хармонизирана практика в Европейския съюз и след като направихме проучване на унгарската система, видяхме, че те възстановяват над внесеното ДДС 70, след 75 дни. Ние смятаме, че тяхната практика горе-долу съответства на тази в други държави членки и поради тази причина не можем да установим някакво нарушение на европейското законодателство. Разбираме колко са уязвими и каква тежест има върху това върху малките и средни предприятия. Но настоящата, настоящото законодателство в областта на ДДС всъщност отговаря на европейското. Благодаря. Каза председателката. А, благодаря за вашето изложение. Виждате, че тук нямаме кворум. Колегите тръгнаха. За това ще продължим да разглеждаме този въпрос. Сега нека благодаря на всички за присъствието, включително и на нашите преводачи, които станаха с нас до края. С това закривам заседанието.